So, good morning, ladies and gentlemen. Mr. Buzek is, uh, has another important. Добър ден, колеги. Председателят има друго важно а, занятие в момента и ме помоли да го замествам, докато дойде. Започваме днешното заседание. Първата точка в дневния ред е неговото приемане. Разполагате с дневния ред. Искам да ви кажа, че точки 12 и 13 са с разменена поредност. Няма други промени. Има ли други коментари върху дневния ред? Явно не. В такъв случай дневният ред се приема. Следващата ни тема е одобряването на протокола от миналото ни заседание. Миналите заседания, протоколите също са във вашите досиета. Това са заседанията от 14 и 20 април съответно. Има ли коментари? Явно не. Протоколите се одобряват. Госпожи и господа, темата на днешното заседание е към Европейския енергиен съюз. С удоволствие моля нашия докладчик, господин Грубарчик от групата на ЕКАРЕ, да представи своята позиция. След това ще изслушаме докладчиците в сянка. А след тях ще се изкаже и господин Биле от е, Комисията по околна среда. Господин Грубарчик. Благодаря, господин председателю. Ще говоря народния си език. Благодаря сърдечно. Най-напред бих желал да ви благодаря и да поздравя членовете на Европейската комисия, които поставиха началото на работата по изграждане на Европейския енергиен съюз. Работа, която трябва да се увенчае с енергийна независимост, вътрешно сътрудничество и преди всичко е енергийна сигурност, сигурност на енергийните доставки за нашите европейски съграждани. Докладът стъпва върху доклади, изготвени в миналото по сходни теми, например третия енергиен пакет или регламентите за доставките на газ в съответствие с Хоризонт 2020. Общо взето това е посоката, която следваме от известно време. Трябва да бъде казано, че 60% от доставките на газ и 90% от е, доставките на е, суров е, нефт са от внос. Ние изразходваме 1 милиард евро на ден за тези доставки. Това е най-големият разход, който правим и той оправдава изграждането на най-големия енергиен пазар в света. Много държави членки изцяло зависят от доставки от изток. Тук говоря за природния газ, който се внася от Русия. Други държави членки зависят от доставки от Северна Африка. В момента това са източници на енергия, които са нестабилни, поради което е необходимо да се намерят по-стабилни източници на енергийни доставки, за да не се стига до сериозни проблеми на пазара. По въпроса за цените, цените в Европа са по-високи, отколкото другаде. както в Съединените щати, така и в Китай или Индия. Цените са по-низки. Цените на природния газ в Европейския съюз са по-високи от съответстващите цени в Европейския съюз. Като разликата е 2, а в някои държави членки до 4 или повече пъти. Това е резултатът от нашата зависимост от един единствен доставчик на газ. През 2012-2013 година цените за битово потребление е, след облагане с данъци се увеличиха с около 5%. По отношение на стратегията, която ще обсъждаме днес, тя трябва да съответства на разпоредбите на договора. Като енергетиката остава компетентността на държавите членки. Те приемат суверенни решения в областта на енергетиката. Това е основополагащ принцип, с който сме длъжни да се съобразяваме. Във връзка с разнообразяването на доставките, така наречената диверсификация, инфраструктурата в Европейския съюз трябва да бъде надградена чрез създаването на така наречените интерконектори с цел увеличаване и на обема и подвижността на доставките. Това изисква повече инвестиции за изграждане на тръбопроводи и други инфраструктурни елементи. Като разбира се, за инвестициите трябва да се създадат подходящи юридически предпоставки. Каква е ролята на Европейската комисия? Тя играе координираща роля на регионално ниво, за да може всяка наша стъпка да е приемлива за всички участници в процесите на енергийния пазар. И също така, за да могат да се предприемат по-оперативно действията, които са необходими в случаи на криза. Тук говорим за сериозен инфраструктурен компонент – и за изграждането на презгранични интерконектори. Друг важен аспект е договорната страна на отношенията. И тук имаме сериозни пропуски. Някои трети страни използват в договорите за доставка на енергия клаузи, които съставляват чиста злоупотреба, особено по отношение на държавите членки, които зависят от един единствен доставчик. Е, тук е, Европейската комисия трябва да подходи творчески, оказвайки подкрепа на онези държави членки, които биха желали да се включат в договарянето на условията по споразуменията за доставка на енергия, на енергийни носители. От една страна тези договори трябва да бъдат съобразени с нормите на Европейския съюз, а от друга страна да бъдат съобразени и с правилата на Световната търговска организация. Ние не третираме въпроса за поверителността като такъв, но въобще цялата сфера на преговорите трябва да бъде под надзора на Европейската комисия. Това също изисква да се гарантира прозрачността на всички сключвани договори. А за тази цел е необходимо Европейската комисия да участва в преговорите от името на групи държави членки, които желаят да участват в тези преговори. Разполагаме с цял списък от разпоредби, които ще ни помогнат да се освободим от клаузите, съставляващи злоупотреба в бъдещите договори. Въпреки, че изключването на тези договори е от компетентността на държавите членки. Тези държави членки би трябвало в известна степен да са единни. Естествено, независимо от волята на тези държави членки, които желаят да се присъединят към преговорния процес, преговорите няма да бъдат разгласявани в детайли, но някои елементи трябва да бъдат предоставени на обществото трябва да бъдат обнародвани в интернет, за да може общественото мнение да е убедено, че държавите членки се третират на равна нога. Kolejnym elementem to oczywiście dywersyfikacja, która powinna nastąpić, e, jeśli... По въпроса за диверсификацията, Jedna samostojna cel която трябва да преследваме по отношение на енергийните източници, е добре да се получим от Съединените щати. Ние като държави членки се конкурираме с Съединените щати. Като правим опит да стигнем жизнения стандарт САЩ. Разпоредбите, които се предвиждат в тази връзка, не трябва да дискриминират никой енергиен носител. Трябва да се включат и твърдите горива и възобновяемите енергийни източници. Само така можем да осигурим стабилни енергийни доставки. Енергийният съюз до голяма степен трябва да стъпва върху диверсифициране на източниците. Със сигурност можем да почерпим идеи от е, другия бряг на Атлантическия океан. Разбира се, тук имам предвид и споразумението за търговско и инвестиционно партньорство с САЩ, както и възможностите за добив на шистов газ. Колега, ужасно съжалявам, но вие говорите вече 11 минути, казва председателят. Извинете ме, господин председателю. Позволете ми да засегна още два въпроса. Ще се опитам да бъда лаконичен и да не отнемам повече от още две минути. Вътрешният енергиен пазар е тема, която вече засегнах, но позволете ми да направя заключение сега. Ние трябва да се стремим към решения, които са приемливи за всички държави членки. Енергийната ефективност е от голямо значение. Тя е свързана с търсенето на нови технологични решения, които позволяват повече спестяване на енергия от страна на домакинствата. Значение има и това, което прави секторът на строителството – трябва да не да не допускаме въвеждането на свръхпредписателни изисквания в нашето законодателство, които биха навредили на енергийната ефективност в дългосрочен план. Задължително трябва да установим показатели е, за топлопропускливостта на сградите и да търсим всякакви технически решения, които благоприятстват енергийната ефективност. И последното, което искам да спомена е нисковъглеродната економика. Така наречената декарбонизация не съответства напълно на идеята за неутралност в момента. Това може да доведе до изместване на емисиите на въглероден двуокис от Европейския съюз в трети страни и до загуба на работни места тук в Европейския съюз. Европейската комисия твърди, че Мерките, които се предприемат за борба с промените в климата и в областта на енергетиката, могат да доведат до там някои обществени групи да не бъдат в състояние да плащат за своята енергия. Е, ние би трябвало с около 20% да намалим цените на енергията Знаете, че имаме такова златно правило 20 на 20 на 20. До 2020 година е, трябва да изпълним всички тези показатели, които сме си задали. Председателят, благодаря. Сега от името на политическите групи. Най-напред представителят на Европейската народна партия. Uh, благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на господин Гробарчик е, за това, че в такъв кратък срок изготви първо, първото си становище, първия проект на своето становище. Може би енергийният съюз като название е нещо сравнително ново, но целите преследваме отдавна. Е, обсъждаме от години тези цели в нашата комисия. И за това по няколко теми има общо взето широко съгласие с някои малки изключения. От името на ЕНП искам да подчертая значението на онези въпроси, е, с които сме съгласни. Конкурентоспособност, сигурност на доставките, устойчивост са основните стълбове, между които трябва да се осигури баланс. Ще се спра на тях в тази поредност. Е, сегашната економическа обстановка с стагнация и загуба на работни места изисква от нас да предприеме мерки за създаване на работни места и за гарантиране на такива цени на енергията, че потребителите да могат да си я позволят и промишлеността ни да е конкурентоспособна, като не допускаме изместването на въглеродни емисии. Второ, диверсификацията е императив. Трябва да се подкрепя всичко, което е насочено към развитие на инфраструктурата. Твърдите горива имат намаляваща роля, но те ще продължават да имат роля в бъдещето в енергийния микс на Европейския съюз. Трето, Европейският съюз има водеща роля в борбата с промените в климата и за създаване на нисковъглеродна економика. Е, създаването на умерено потребление е от основно значение, за да имаме по-малко емисии на въглероден блок и се да намалим зависимостта си. За това трябва да настояваме на енергийната ефективност с подходящи стимули. Е, около 40% от енергията в Европейския съюз е, се консумира сградите. Трябва да бъдем много ефективни при нейното използване. Научно-изследователската и развойна дейност трябва да заема централно място в нашето внимание. Смятам, че един от най-важните въпроси е свързан с това всяка държава членка изцяло да прилага действащите актове в областта на енергетиката, особено третия енергиен пакет. В светлината на казаното, какво мога да кажа за проекта? Трябва да постигнем балансиран текст е, по отношение на устойчивостта. Е, е НП е скептично настроена по отношение на цифрите за намаляване на енергийната зависимост, въпреки че ние бихме подкрепили намаляването на цените. До тук ще спра, господин председателю, тъй като времето ми е ограничено. Още веднъж благодаря на докладчика. Благодаря. Господин Занато от името на социалистите и демократите. Благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря на докладчика, господин Ковачич за изв... Гробарчик за извършената работа. Първото впечатление, което добихме при прочита на неговия текст е, че тук става дума за много голяма разлика между това, което посочва Европейската комисия в своето съобщение и е, неговите проучвания. Ние се отдалечаваме от нещо, което тук в парламента и в нашата комисия в частност се оформи бавно като мнение. И сега искам да се спра съвсем накратко на онези аспекти, с които изрично не мога да се съглася, дори и да споделям това, което се посочва за симптомите. Как обаче трябва да подходим? Докладчикът е посочил пет стълба, както прави и комисията, и това се отнася до изследователската и развойна дейност, също така и декарбонизацията – Става дума и за ново измерение на е, енергийната ефективност и много други теми изглеждат проблемни. Вървят в посока различна от тази, която тук в парламента вече сме приели. Тази комисия беше е, комисията, която постигна съответен напредък и аз мисля, че бихме могли да постигнем още повече напредък, защото иначе бихме отстъпили назад. Това е проблемът, който съществува за нас и се радва много, че при сблъсъка между различните политически групи, аз мисля, че можем да постигнем добра степен на конвергенция, като приемем за начало това, което е установила комисията и след това разработим онези теми или линии, които са изкристализирали в работата на парламента. Ще спомена една, която за мен е от основно значение. Ние искаме интегрирана система с интегрирано управление. Не искаме да имаме пакет от договори между отделни държави, като всяка от тях има автономен статут – ако се върви в тази посока, тогава са необходими общи цели, общи политики, също така е необходим един орган, който да поеме управлението. Трябва да бъдат взети пете аспекта безопасност, разбира се и разходи на енергията в Европа и също така цялата онази част, която е свързана с намаляване на парниковите газове в атмосферата, това е изключително важно, ние трябва да допринесем за намаляването на затаплянето на климата. И в различни резолюции ние сме взели съответно отношение по декарбонизацията и економията на енергия т.е. изграждане на по-ефективни системи, които са по-малко енергоемки и заобщо всякакви мерки в тази насока. Аз естествено искам да дискутирам с колегите и с докладчика, за да установим, че можем все пак да намерим обща гледна точка. Освен това, трябва да подчертая, че към настоящия момент ние сме твърде отдалечени един от друг. Благодаря, колега. Господин Петърсън, като заместник-председател от името на АЛДЕ има думата. Thank you very much to, to the rapporteur for, for all his work on, on this draft. Let me just outline a, a few key points on, on... Благодаря, господин председател. Благодаря за възможността да се изкажа по този проект. Искам да спомена основните въпроси, за които вероятно ще внесем изменения. Първо, връзка с управлението. В проекта правилно се подчертава колко голямо значение има създаването на истински единен европейски пазар в областта на енергетиката това ще намали цените, ще се използват повече ВИ и ще се дадат повече възможности за избор на потребителите. Само, че ние трябва да премахнем нормативните и ненормативните бариери, които съществуват днес между националните енергийни пазари. Изграждането на необходимата инфраструктура е от ключово значение, но трябва да направим много повече, за да гарантираме пълноценното спазване на европе... правото на Европейския съюз съюз от държавите членки. Без модел на управление, който включва компонент контрол от страна на комисията и различните агенции, за които често говорим в нашата комисия, няма да се умеем да постигнем целите си, към които се стремим. Искам да подчертая, че Европейският парламент също има своята роля в този процес, особено що се отнася до нови инициативи, в контекста на енергийния съюз. А държавите членки трябва да имат и волята за смислен диалог с европейските институции за собствените си задължения, особено когато става дума за изграждане на взаимни връзки. Второ, по въпроса за ефективността и устойчивостта. Искаме в този проект да се акцентира повече върху енергийната ефективност и устойчивостта на нашите енергийни пазари. Ефективността и по-голямата устойчивост често се тълкуват като бюрократични изисквания и бреме върху предприятията. Това несъмнено може да бъде така, но добре изпълненото, правилно изпълненото законодателство а, съдържа необходимите стимули за предприятията да спестяват в дългосрочен план. Това чувам от най-различни предприятия, от най-различни заинтересовани лица, които имат интерес към иновация и инвестиции. Господин председателю и господин докладчик, очаквам съвместната ни работа с колегите по този доклад. Сигурно ще намерим добър компромис, който ще позволи Европейският парламент да се впише с достоен принос в съответните разисквания. Анче. Благодаря. Господин Тамов. Благодаря, че ми давате думата. Мисля, че трябва да се помислим какво изобщо бихме могли да направим. тук що приехме доклада на Садагас, който е много обширен. Става дума за 900 изменения, които след е, усилена работа на докладчика и докладчиците в сянка представлява компромис. През изминалите месеци ние обсъждахме въпроса дали е, да направим от това Салдагас 2. Това няма смисъл. Аз е, бих предложил да се обединим около компромисите и аз виждам три области, в които дебатът между комисията и съвета ще се състои и ако ние не се включим, просто ще бъдем игнорирани. Става дума за надзор, за управление. Задаваме си обаче въпроса дали желаем европейски системи. Може ли е, тази идея за регионалното сътрудничество да е свързана с е, повече разходи, какво трябва да прави ЕСА, какво трябва да прави НЦИ и всъщност ние трябва да установим система, в която Европейският парламент да каже своята дума, да няма енергиен съюз без мнението на Европейския парламент. След това е ролята на потребителите, на отделните граждани, на общините, колкото и добро да е законодателството, важно е да бъдат мобилизирани гражданите, големи градски райони биха могли да се присъединят. И точно това трябва да се включи. Модерни технологии, IT, децентрализирана енергетика. Това е всъщност в основата на цялата система. И освен това, как можем да осъществим добра връзка между енергетиката и гражданите? Освен това, има едно измерение и то се нарича индустриална политика. Обаче кой има постижения в е, развитието на устойчив транспорт или е, енергоспестяващи сгради Европа. Китай обаче бележи напредък Също така военните в Америка инвестират много в акумулаторни технологии и ние трябва да си помислим как да свържем компромисите по Саударгаз и укрепването на ролята на потребителите и как можем да запазим нашия напредък. Това са важни решения, които трябва да вземем през ноември и декември и те ще представляват допълнителна полза към този толкова добър доклад на господин Салбагас и докладчиците в сянка. Благодаря. Колегата Ситиотис. Благодаря. Аз също искам да благодаря най-сърдечно на докладчика за многото работа, която е извършил. Много точки вече бяха споменати, аз не искам да ги повтарям. Ние Говорихме много за доклада Газ, но има пропуски там. Има и определени несъвпадения. Ние искахме конкретни предложения за борба с енергийната бедност. Едно ново явление. Всеки трябва да има достъп до енергия. И трябва да подчертая, че са ни необходими публични инфраструктури – също така ни е необходимо свързване на различните системи в мрежа и разбира се контрол на тези системи и както казах всички трябва да имат достъп до енергия. След това разбира се е необходимо да бъдат използвани газовите резерви, с които разполагаме в Европейския съюз. Естествено, ще трябва да се заложи много на възобновяемите енергии. Мисля, че няма нужда да повтарям това. Ние не сме съгласни с силното фокусиране върху ядрената енергия, което се прави тук. Ние искаме да сложим край на този тип енергия в Европа, особено в рисковите зони тук вече има примери, например какво се случи в Турция. Не се строят атомни централи в земетрасни райони. Това, което за нас е също важно, е държавите членки също да имат право на глас, когато става дума за тези енергийни въпроси. Националните политики не са съвсем маловажни в това отношение. Освен това, мисля, че не може да се приеме комисията да получи още по-силна роля. Естествено, тя ще участва в преговорите, това е ясно, но са необходими известни ограничителни клаузи. Е, още веднъж е, искам да посоча обаче, че много голям проблем представлява факта, че е, не само граждани, но и цели държави членки са като че ли отдалечени от тези енергийни мрежи. Това ограничава националното поле за действие на много държави. Например, мога да кажа, че Обединената левица не е съгласна да има енергийна политика, която да бъде контролирана от големите държави и която да бъде насочена срещу националните интереси. Ние ще представим нашите изменения. Благодаря. Колегата Тамба. Аз изслушах е, доклада, не съм съгласен с е, много, не съм съгласен с много точки. Преди няколко седмици с голяма изненада научихме, че е взето решение течните горива през 2015 година да бъдат е, премахнати. Течните горива обаче водят до остатъчни вещества – и е, можем да получаваме от тези остатъци неконвенционални е, е, горива. Например, какво е, става с е, е, неконвенционалния нефт? Изглежда, че е, този материал обещава чудеса, обаче в финансово отношение не представлява успех. И като имаме предвид, че земята разполага с много ресурси, е добре да се ползва тогава, когато могат да бъдат продавани по-добре. Абсурдно е да се използва газ за отопление на жилища, когато трябва да внасяме газ в Европа. И когато вземем предвид всичките последици върху заетостта. трябва да бъдат създавани и други източници на енергия, да има енергия и в други форми. Разбира се, нефтът е много важен за промишлеността и за индустриалното общество, но смятам, че е важно да се направи крачка в бъдещето и да не пропускаме шансовете, защото гражданите също желаят това, а именно да се насърчава производството на енергия от възобновяеми източници и в това отношение да не допускаме отстъп. Трябва да има достатъчна връзка между държавите членки и е, Energy Sharing Network трябва да излезе извън територията на Европа и тя беше изградена за да се управлява глобалната възобновяема енергия. Ние трябва да установим, че изследователската дейност, е, насочена към нови енергийни форми, е, прекосява и Атлантика и всички граждани трябва да бъдат включени, всички е, страни, Средиземноморието, Русия, там ситуацията е такава, която в момента буди загриженост. Благодаря. Е, сега предстои да чуем становището на комисията партньор тази по околна среда. Колегата Иво Белет. Благодаря, господин председателя, за това, че ми давате думата за няколко минути. Благодаря за вашето гостоприемство. Припомням на колегите, че е, председателят Бузек и е, председателят Лавия е, постигнаха съгласие за едно добро сътрудничество на основание член 54 и има изключителна компетентност и споделена компетентност същевременно по този въпрос между нашите две комисии, включително по въпроса за кръговата економика и альтернативните горива. Нямам съмнение, че е, ще имаме добро сътрудничество. Позволете ми, господин председател, за две минути да се спра на възловите елементи в доклада от гледна точка на Комисията по околна среда. Е, ние е, започваме в своето становище с изброяване на целите, които са общи за комисията ИТРА и комисията ЕНВИ енергийна сигурност, но разбира се устойчивост и гарантиране на конкурентоспособността на нашите предприятия. Трябва да се има предвид и хоризонта 2300 година. Ние бихме желали към 2300 година в Европейския съюз с 40% да са намалели емисиите на парникови газове. Това е официален ангажимент, поет от Европейския съюз и е редно да помним, че предстои в края на тази година много важна конференция в Париж тази връзка. Естествено, възлова роля е, е, има е системата за търговия с емисии. Е, ние е, реформираме е, тази система в момента за резерва за пазарна стабилност предстои да бъде гласуван, да гласуваме на пленарно заседание. Това е много важен елемент на системата. Разбирам, че комисията ще направи и други предложения преди да започне лятната вакансия, тъй че те ще имат огромно значение за енергийния съюз. Следва да имаме предвид също, и то бе казано, че има риск от изместване на въглеродните емисии. Това на всяка цена не бива да бъде допускано, за да може да бъде запазена конкурентоспособността на европейската промишленост. Беше, бяха споменати и секторите като строителство, транспорт, които не са включени в системата за търговия с емисии, но те имат основно значение за енергийната ефективност. Ние също сме на това мнение. И това е тема, която ще намери своето място както в доклада, така и в нашето становище. И още един елемент, естествено, трябва да се търсят възможности по линия на фонда за инвестиции. Особено, що се отнася до инвестициите необходими за презграничните интерконектори. И съвсем последно, нещо, което съм копирала от едно становище на колега в Транспортната комисия, ние се нуждаем от правила за международния морски транспорт и международния въздушен транспорт. Правилата там трябва да бъдат глобални за да можем да постигнем целите си. Благодаря, колега, за вашето установище. Сега преминаваме към едноминутни изказвания. Извинявайте, колеги, ще бъдат едноминути, тъй като имаме 13 желащи да се изкажат, а следва да започнем гласуване в 10 часа. Господин Манк. Дякуем, пан председа. Благодаря, господин председател. Мисля, че доклада е много добър. Той е чудесна основа и отправна точка. Струва ми се, че компания, коментарите, които чухме тук, заедно с доклада, ще доведат до добър резултат. Бих искал да подчертая, че охлаждането и затоплянето всъщност хъбят най-много енергия. 40% се използва за отопляване и охлаждане на сгради. Преди година и половина аз бях председател на един регион в Словакия и взех заем от Европейската банка с цел развитие, за да подобрят изолацията на нашите обществени сгради, като например училища, и по този начин успяхме да си спестим 50-60% от изразходваната енергия. Ако това може да се направи на европейско ниво, то бихме могли значително да намалим търсенето на енергия. Това е една добра инвестиция, която може да се направи и без европейско финансиране, защото има смисъл ще се намали използването на енергия с 20% и така ще сме малко по-малко зависими от руската енергия. Това е моето предложение. Благодаря много, господин председател. Много високо оценявам доклада, който беше представен от моя колега. Нещата са свързани и с промишлеността, и с енергийния сектор. И това, което ме изненадва, е, че нещата отиват към комисията ЕНВИ, т.е. комисията по околна среда. Моя въпрос е следния. Това становище е доста пространно, фокусира се върху някои ключови неща и проблема тук е следния. От една страна имаме всички приоритети свързани с а, спиране на измененията на климата, от друга страна идват и приоритетите на индустрията на промишлеността като сектор. Тези приоритети взаимно се изключват. Необходимо е да намерим един по-добър баланс, за да може и двете страни да успеят да изготвят някакъв компромис. Господин Манка току-що говори за този проблем. Енергийната ефективност е нещо, с което така или иначе ще трябва да се справим в даден момент. Ако разгледаме БВП на глава от населението в различните държави членки, ще видим, че ситуацията е изключително различна. В някои държави членки има ползи, в други нещата не са както трябва. Председателя прекъсва последна бележка на оратора. Търговията с емисии трябва да е по-постоянна, отколкото е сега. Трябва да има някакви връзки между тези неща. Благодаря. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика за извършената работа и мога да кажа, че е, текстът на неговия доклад ми създава загриженост. Е, за енергетиката, но и за бъдещето на Европейския съюз е важно да бъдат е, взети стратегически ясни решения и съобщението, което споменава докладчикът, е много важно. Там са посочени основните стълбове за енергийния съюз, но също така се показва кои са източниците на енергия, възобновяеми източници а, и други. Докладът обаче, който се представя тук, е крачка назад в сравнение с стратегическата яснота на съобщението и не е особено добре фокусиран този доклад. Е, в съобщението на комисията нещата изглеждат по друг начин. То е много по-фокусирано, а всъщност е, този доклад като че ли върви срещу основните принципи на енергийният вътрешен пазар и зеленият е, енергиен пазар. Така че мога да кажа, че трябва да гласуваме за енергийния съюз с поглед насочен към бъдещето. Благодаря, господин Левандовски. Нашата цел трябва да бъде това да се превърне в реалност, а не просто част от европейската мантра. Това ще доведе сигурно за някои, което е важно за определени страни, а също така е конкурентоспособност, което също е полза за Европа. Мисля, че доклада е доста добър. Има неща свързани с, непротивореч... с противоречиви стълбове на този съюз. Има и още нещо свързано с външното измерение. И това е предварителната проверка за съответствие. Т.е. това е превентивна мярка, за да се провери дали е, съответстват външните договори. Това ще ни струва много по-малко, отколкото да реагираме по-късно. Става въпрос за по-низки разходи от гледна точка на социални а, разходи, политически разходи и економически разходи. Справих се в една минута. Благодаря за а, вашите бележки, не само за това, че спазихте времето. Давам думата на следващия колега. Енергийния съюз, както всички знаем, е сериозна задача, която стои пред нас. Много е сложен, намесват се различни интереси и а, въпроси свързани с историческото ни развитие. Оценявам сериозно работата, която свърши Марк, защото той ни представи текст, който се фокусира върху ключовите въпроси. Определено съм за взаимна свързаност, което ще доведе до по-голяма сигурност на доставките. Също така ми се струва, че е важно да се доведе до максимум използване на местните ресурси, за да се намали зависимостта на външни, зависимостта извинявайте, към външни източници. Не трябва да остракираме, която е да била част от сектора енергетика. На мен обаче ми се струва, че трябва да се фокусираме върху, национални, върху научните изследвания, които водят до нови системи, както и върху иновациите. Следващия колега. Благодаря. В общия ни стремеж да намалим емисиите на въглероден диоксид сме забравили нещо свързано с конкурентоспособността. Второ, енергийните разходи в Европа са много високи, например в сравнение с САЩ, които не са само наш партньор, но и наш конкурент на световно ниво. Една от причините разходите да са толкова високи са схемите за субсидии в различните държави членки, които, нека го кажа по един мек начин, не изглеждат толкова ефективни, колкото когато ги погледнем малко по-далече. Например, Германия доскоро беше един от най-големите производители на слънчева енергия, въпреки че не е една от най-слънчевите страни в Европа. Така че мисля, че това трябва да бъде включено в доклада от точка 36 нататък. Европейски подход към тези подходи, към тези проблеми, за да може да се справим с разходите за потребителите и предприятията. Госпожа Калас, благодаря, благодаря за доклада. Искам обаче да кажа че ако нямаше заглавие този доклад, щеше да ми е много трудно да разбера, че той говори за енергийния съюз, защото фокуса пада върху държавите членки, техните интереси. Точно това е причината да нямаме добре функциониран вътрешен пазар към момента. Трябва да се фокусираме върху общия европейски интерес. В доклада не се говори достатъчно да има интерконектори, които да позволят търговия между държавите членки също така не се говори а, каква трябва да е функцията на надзорния орган на вътрешния пазар. Последният ми въпрос е, в доклада все се говори за вдигащи се цени, но в Естония, която е част от а, а, северния общ енергиен пазар, е довело до намаляване с а, 50%. По този начин производителите могат да свалят разходите за крайния потребител. Искам доклада да има повече фокус върху конкурентоспособността и целите на енергийния съюз. Какви са те, как ще се развият? Председателя прекъсва госпожа Грифин. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Това е един много интересен доклад, който ще оформи хоризонта в тази област през следващите години. Това ще има значително въздействие върху заетост, конкурентна способност, транспорт, здравето на нашите деца и ежедневния ни живот. Трябва да намерим баланса между устойчивост и конкурентна способност на нашите индустриални сектори. За съжаление, в доклада като чили енергийната ефективност се разглежда като не е задължителна, създаването на висококачествени работи не е приоритет и прехода към устойчива економика също не се насърчава. Това, което се предлага като рамка е много слабо. Ако искаме да постигнем своите цели за 2030 година, трябва да имаме прозрачност и напълно приложено законодателство. Европейския парламент трябва да участва в процеса на взимане на решения. Acer също трябва да е част от нещата, както и гражданите и отделните градове. И накрая трябва да защитим своите най-уязвими потребители, да направим нещо за енергийната бедност. Благодаря, госпожа Вернер. Благодаря, господин председател. Аз не искам да се спирам толкова подробно на доклада, а да насоча внимание към две точки, които ми направиха впечатление на други места и трябва да бъдат изяснени. В самото начало на доклада се посочва, че определенето на енергийния микс попада изцяло в националните правомощия. Да, вярно е, докладчикът има право, обаче Европейския съюз е компетентен за законодателството в енергийната ефективност, възобновяемите енергии. Това е в член 143 ТФЕС. Националният енергиен микс, който което води до много проблеми за държавите членки и се превърна в страст за някои депутати, непосредствено се решава от европейското законодателство. Тук не трябва да се ограничаваме. И второ, което ми направи впечатление, в доклада се посочват националните енергийни източници. Това се среща и в е, съобщението на комисията, но понятието не е дефинирано. Какво се има предвид? Е, атомната енергия спада ли към собствените енергийни източници на Европейския съюз, въпреки че 95% от урана не идва от Европа? Също така е, фрекингът, който е много спорен, това също ли спада към собствените източници в Европа? Господин Рао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 Значи, е, винаги, когато се води такъв дебат, е, трябва да се прави разлика между добри и лоши енергии. Такава разлика се прави, обаче трябва да се прави разлика каква е цената за хората. Регулираме от години наред, резултата е, е свързан с все повече разходи и енергийната зависимост продължава. Необходимо ни е многообразие, необходима ни е диверсификация за видовите енергия. Колкото повече, толкова повече конкуренция. Второ, необходима е добра функционираща конкуренция. И трето, трябва да се опитаме капацитетите, които имат държавите членки, да ги използваме и да ги свързваме в мрежа. Затова изграждането на мрежи е основният въпрос, за който става тук. Всяка държава членка има е, силни и слаби страни. Ако обаче изградим една обща мрежа, ще е, постигнем напредък, а това става чрез стимули, а не чрез регулиране. Мога да припомня, че преди няколко години бяха взети умни решения за намаляване на мрежовите разходи. Резултатът е, че сега се строят по-малко мрежи. Всъщност резултатът е обратен от нашата регулация. Строят се по-малко мрежи и непрекъснато има оплаквания от това. Така че е, мисля, че трябва да има не само добри намерения, но и добри дела. Господин Христофоров. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον σημερινό. Благодаря. Първо искам да благодаря на докладчика, както на господин Сардака за предишния му доклад. Искам да благодаря за чудесната работа, която свършиха по Енергийния съюз, който ние подкрепиме. Европейския съюз трябва да има енергийна автономност, но това означава, че първо трябва да се използват собствените енергийни ресурси, дали те са в Средиземноморския регион или някъде другаде. По отношение на атомната енергия, наистина е немислимо да позволяваме изграждането на атомни електроцентрали в региони като АКЕК, ако правилно чухме, които са много нестабилни и където има опасност от земетресения. По отношение на възобновяемите източници на енергия, струва ми се, че целта трябва да е по-висока от зададените 20%, трябва да се фокусираме повече върху нововъведения и научно-техническо развитие. И накрая искам да кажа, че не трябва да се фокусираме само върху писането на доклади, а трябва и да действаме по отношение на економията на енергия и енергийната независимост на Европейския съюз. Сега ще чуем кратки бележки на Европейската комисия. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика, господин Гробачик, за неговия чудесен проект от доклад. Искам само да подчертая няколко неща. Първо, енергийният съюз наистина е много амбициозен, новаторски проект и, а, както казаха някои членове от парламента, сега трябва да последват приказките с действия. Искам да наблегна на три неща. Доклада Содагаз, който е, е свързан с доклада за енергийна ефективност, там се казва колко е важно да има енергийна сигурност. Второ, конкурентоспособност цени на енергетиката и цени на енергията и разходи. Направихме едно проучване миналата година и ще започнем второ в началото на следващата година. Там разглеждаме разликата между цените на едро и на древно и разликата между държавите членки и трети страни, като например САЩ. Става ясно, че трябва да да видим какви са големите разлики между държавите членки, които са най-вече свързани с цените на древно и данъчното облагане и трябва да измислим решение. Освен това, комисията по отношение на сигурността на доставки ще излезе с едно проучване за сигурността на газовите доставки, а също така и на стратегията за охлаждане и затопляне на сгради. ще имаме един консултационен документ, в който ще а, обясним по какъв начин си представяме да изглежда за бъдеще пазара. Последната точка по управлението. Мога само да се съглася, че управлението на енергийния съюз и на нещата свързани с измененията в климата са изключително важни, нещо трябва да бъде направено и държавите членки Европейския парламент трябва да участват в процеса на управление, трябва да измислим по какъв начин да рационализираме процеса и как да гарантираме изпълнение на всички цели. Благодаря ви. Thank you very much, madam, for your And dear rapporteur. Благодаря, госпожо, за вашите бележки. В началото имахме общо 12 минути. Сега за докладчика само една минута за заключение. Благодаря. Благодаря на колегите за бележките. Много важно е да продължи диалогът и да се търсят общи решения. За това ви приканвам да си сътрудничите с мен с цел да намерим компромис. Най-важното е да постигнем този общ енергиен съюз за Европа чрез нашата комисия. Благодаря, колега. Това беше прекрасно изказване. Благодаря и за проекта ви на доклад. Благодаря на докладчиците в Сянка. Срокът за насене на изменение е 4 юни. Не 3, а 4 юни. Тоест, срокът е удължен с един е, ден. Говорим за 2015 година. Срокът изтича в 12 часа на обяд на 4 юни. Трябва да се съобразим и с становището, което ще ни представи ЕНВИ, Комисията по околна среда. Вероятно, работата по този доклад ще приключи през септември. Вероятно, измененията ще бъдат разисквани тук на 15 и 16 юли. Значи, срок за внасене на измененията, повтарям, 4 юли. Още веднъж благодаря за дискусията за енергийния съюз. Както каза господин докладчикът, това е един от най-важните въпроси, които предстои да разискваме в този мандат. Преминаваме към гласуването. Разполагате с списъци за гласуване. Моля да проведем пробно гласуване в началото. Всички ли са готови и разполагат ли с карти? Това са постоянните ми въпроси. Е, харесвате ли комисията Енви? Това е въпрос, който често ви задавам. Не комисията ИТРЕ, не някоя друга комисия, комисията Енви. Край на гласуването. Резултатът не е лош. Колегата Иво Белет тук ли е? Моля да му изпратите веднага имейл, за да му кажете как сме гласували в отговор на въпроса харесвате ли Комисията по околна среда. И така. Научно и техническо сътрудничество между Европейския съюз и фарерските острови. Гласува се електронно. Начало на гласуването. Край на гласуването. Имаме един глас повече от страна на социалистите. Извинявайте, социалистите гласувате с един повече. <laughs> First time in history, you are right. Вярно, че за пръв път в историята се случва такова нещо. Thank you. Adopted. Приема се. Следваща точка споразумение за технологично сътрудничество между Европейския съюз и правителството на Република Индия Електронно гласуване, начало на гласуването. Социалистите, извинявайте, пак сте с един повече. Край на гласуването. Приема се. Следваща точка. Споразумение за научно и техническо сътрудничество е, между Европейския съюз, Европейската общност за атомна енергия и Швейцария. Начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. Преминаваме към кръговата економика. Докладчик е Бенедек Явор. Компромисно изменение едно. Кой е за? Кой е против? Прием... Въздържали се? Приемат Приема се, приема се. Компромисно изменение 2. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. Компромисно изменение 3. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 24. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 4А. За, Против. Смятам, че трябва да проверим това чрез електронно гласуване. Компромисно изменение 4А. Начало на електронното гласуване. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 4Б. За. Против. Още веднъж ще проверим резултата чрез електронно гласуване. Изменение 4Б. Компромисно изменение. Начало на гласуването, край на гласуването. О, и това изменение се приема. Изменение 36. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромисно изменение 5. За. Против. Въздържали се. Нека проверим. Проверяваме резултата чрез електронно гласуване. Компромисно изменение 5. Край на гласуването. Приема се. Изменение 35. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 45. За? Против? въздържали се. Проверяваме чрез електронно гласуване. 45-то изменение. Електронна проверка. Край на гласуването. Приема се. Изменение 46. Устно и изменение внесено от докладчика.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 Приема се. Преминаваме към изменение 57. За. Против. Въздържали се. Приема се. Нека проверим. По-добре е да проверим електронно. Изменение 57. Край на гласуването. Гласувала е един социалист повече.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 Проверяваме. Изменение 93-то. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 15 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 16 за. Против. Въздържали се. Приема се. 104-то изменение за. Против въздържали се, приема се. 105 за, против, трябва да проверим. 105 изменение. Електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Из... Компромис 17. За. Против. Въздържали се. Приема се. Електронно гласуване на е, проекта като цяло. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Благодаря ви. Резултатът е добър. Докладът е одобрен. Поздравление за БНДК Явор, докладчик. Драги колеги, с това приключваме гласуването. Сега можем да преминем към следващата точка в дневния ред. Може би незабавно. Точно на време приключихме с гласуването. Anybody... Драги колеги и приятели, ако някой иска да излезе от залата, съжалявам, че ни напускате, но можете да го направите само, че много тихо, без да дискутирате. Драги колеги, никой не слуша. Uh, thank you, colleagues, ladies and gentlemen. Uh, Благодаря, колеги. Сега ще приключим дискусиите. Колегите вдясно. Моля за тишина. Много съжаляваме, че си тръгвате, но трябва да започнем работа. Започваме с оползотворяване на потенциала на научно-изследователската и развойна дейност в синята економика за създаване на работни места и растеж. 223 са измененията по проекта на доклад, като ние ще чуем и становище от е, Комисията по заедостта, както и Комисията по рибно стопанство. Те ще ни изпратят мнение. Имаме около 40 минути за дискусия. Нека започнем. Жуал Ферейра, нашия докладчик от ГУЕ. Колега, моля ви да направите встъпително изказване. Caro Presidente, e muito bom dia a todos. Благодаря. Искам да благодаря на всички онези, които внесоха изменения, които биха обогатили доклада. Председателството вече посочи, че ние имаме около 220 изменения по най-различни теми в доклада, мисля, че това е една добра основа за по-нататъчна работа по различните компромисни предложения. На едно предварително заседание с докладчиците в Сянка, мисля, че стана ясно, че ще можем да работим добре в бъдеще заедно. Искам да се спра на някои точки, без е, да губи много време. Според мен тези теми са много важни и повечето изменения се концентрират точно върху тях. Първо, имаме един въпрос, който е много важен и наистина би било полезно да се чуе мнението на колегите и какво е мнението на комисията. Става дума за създаване на Европейска агенция, където редица правомощия и функции ще бъдат обединени в сферата на синята економика. И мога да кажа, че работим по компромисно предложение, но нещата изглеждат така, че не непременно трябва да бъде създавана нова агенция. Може би е възможно определени функции да бъдат прехвърлени на съществуващи агенции, за да могат да бъдат обединени правомощия и функции, които в момента са разпръснати между различни агенции. Аз мисля, че това ще бъде добър импулс за развитието на синята економика и едно подобно развитие естествено изисква участието на държавите членки и ангажирано сътрудничество от тяхна страна. Разбира се, има сфери с изключителни правомощия на Европейския съюз и е, за това наистина е от фундаментално значение държавите членки да работят е, много ангажирано да сътрудничат е, ангажирано, за да могат да бъдат използвани всички възможности на сината економика. Ние събрахме редица изменения за използване на минералните ресурси в офшорен режим – трябва да кажа, че тези предложения за изменения са твърде противоречиви и от това може да се направи извода, че трудно ще се постигнат компромиси, защото сме свидетели на диаметрално противоположни виждания. Някои казват, че това не трябва да влиза в концепта за синя економика, други искат да е, видят в това приоритет за развитието на синята економика. Има и междинни позиции. по отношение на тези функции, но се поставят е, изисквания за много строг подход е, по отношение на опазване на околната среда, когато се ползват такива ресурси. Друг въпрос е свързан с прочутия ЦСС. Е, тук е, мненията също са много противоположни. И би било интересно да изслушаме още веднъж колегите предвид е, измененията, които вече са внесени. Освен това, със сигурност ще има и други области в синята економика, които са спорни. Много от нещата вече са дефинирани на равнище Европейски съюз, но можем да си представим и друг подход, а именно диверсифициране на приоритетите на държавите членки. Знаем, че е, приоритетите на държавите членки в тази сфера са твърде различни, средствата са твърде различни и е, потенциала за използването също Разбира се, има различни традиции в сферата на синята економика в различните държави членки. Някои от тях е, дори изобщо нямат такава стратегия, а други имат е, приоритети и опции, които според мен трябва да бъдат респектирани. Това е което искам да посоча. Благодаря. Благодаря. А сега ще чуем колегата от НП. Thank you, Chair. Благодаря. Ще бъда пределно кратка, казва госпожа Зипаки. Имаме няколко бележки по този доклад и съм сигурна, че можем да се съгласим с много от нещата, а за други да намерим компромис. Имахме среща на докладчиците в Сянка по-рано тази седмица, когато успяхме да набележим по-важните теми и въпросите, по които трябва да се работи. Първо, създаването на нова агенция. Ние сме против такова предложение, както знаете. Знаете каква е позицията на НЕП. Въпреки това смятаме, че една от съществуващите агенция може да се занимава с тези въпроси. И а могат да се обединят вече съществуващите агенции, ако това може да доведе до подобряване на синята економика. Това е част от многогодишната финансова рамка. Това, което всъщност можем да направим е да обединим всички съществуващи а, финансирания под един покрив. Има пари в а, Хоризонт до 2020, които могат да се използват за иновации и синя економика. Също така вярваме, че когато става въпрос за финансиране, трябва да има стратегическо финансиране на сините сектори. Мисля, че фокусирането върху няколко приоритетни сектора ще подобри въздействието на финансирането, още повече, когато средствата са ограничения. Не говорим, че ще създадем една стратегия, една за всички, не, или че ще сменим приоритета на държавите членки, не. Просто смятаме, че държавите членки трябва ясно да идентифицират целите и приоритетите си, за да може да се засили до максимум ефекта от финансирането, което те ще получат. Сената економика за момента е само съобщение на Европейската комисия. Предлагам да го направим в, на стратегия и а, изчаквам да говоря и да работя с всички колеги. Виждам сериозен потенциал за постигане на общи становища във връзка с хранилищата за улавяне на въглероден диоксид. Знаете, че НП е против това. Благодаря, казва председателя. Милям Дали от Социалисти и демократи. Благодаря. Нека да започна като благодаря на докладчика за работата. И за първата среща, която проведохме, беше една откровена дискусия за това по кои въпроси ще можем да постигнем споразумение и кои въпроси може да се окажат малко по-трудни за съгласуване. Това, което обаче искам да кажа е, че а, вярвам, че това досие е много важно и доста ни позволи да се възползвам от потенциала на синята економика в целия Европейски съюз. Искам да се фокусирам върху някои неща, които бяха споменати. Според мен, за да имаме устойчиво развитие на синята економика, трябва да има последователни е, действия в областта на морското дело. Мисля, че това, което наистина ни трябва е последователност. Искаме да поговоря малко повече за предложението за създаване на Европейска морска агенция, нещо, което казах и по време на заседанието на докладчиците в Сянка. Не е въпроса да се създаде още една агенция. По-скоро става въпрос за това, че е необходимо под един покрив да се съберат всички съответни агенции и дирекции, които се занимават с синята економика. Вярвам, че ни трябва една последователна стратегия в областта на синята економика, която спазва приоритетите на държавите членки, но координира всички дейности, а не дейностите и действията да си пречат едно на друго. Иначе стигаме до ситуацията, в която не знаем какво прави едната лявата ръка не знае какво прави дясната ръка. В момента не сме навлезнали в подробности къде трябва да бъде учредена тази агенция, но въпросът, който задавам към вас като комисия е дали бихте искали да съберем под един покрив всички организации и агенции, които се занимават с части от сината економика. На мен ми се струва, че ние като комисия можем да се съгласим с това. Беше споменато и финансирането. Вярваме, че и Европейския съюз и държавите членки трябва да предоставят значително финансиране. Това дава възможност да имаме предвидимост и последователност в дългосрочен план. За нас обаче е важно да не застрашаваме междувременно финансирането на вече съществуващи и работещи програми. времено средствата не трябва да се хабят защото е възможно в крайна сметка да имаме прахосване на пари по дублирани проекти. Има няколко други въпроси, с които искам да ви запозная. Много съм доволна, че този път всички сме съгласни, че няма един универсален подход към всички, защото в крайна сметка говорим за европейските океани и морета, които са много различни. И последна бележка. Трябва да се справим с сериозната липса на информация и данни, които не са на лице по отношение, за море, по отношение на моретата, океаните и човешката дейност в тях. Благодаря. Господин Гробалчик от ЕКАРЕ. Благодаря. Първо искам да благодаря на докладчика за добрия доклад, който е съставил. Всички познаваме отдадеността на докладчика и приноса му към а, всякакви въпроси, свързани с рибарството, защита на малки риболовни стопанства и морски ресурси. Въпросите, които той поставя, са от изключително значение, особено от гледна точка на стратегията. Първо, той набляга на това, че липсва обща политика в областта на управлението на морските ресурси. Поради тази причина трябва да възстановим корабостроителната индустрия и да се спрем на свързаните с това въпроси. Друг важен въпрос е морския транспорт той е важен фактор при е, различните начини на транспортиране. Цел е на Европейския съюз и трябва правилно да се изпълни. След това обясненията за морското дъно. Това е нещо много важно за нашата комисия, защото трябва да излезем с решения, които биха могли да бъдат прети, но също така и решения, които ще ни позволят да станем по-независими по отношение на доставките. Това може да съответства и на целите в политиката за борба с измененията в климата. Отново искам да благодаря на Жуал за доклада. Благодаря, казва Като председателя от името на Европа за свобода и пряка демокрация, господин Дорано. Ние споделяме голяма част от казаното от колегата. Разбирам, че екосистемите в морето трябва да бъдат използвани. Сина економика трябва да бъде насочена към е, опазване на ресурсите и на околната среда, борбата трябва да продължи и също така трябва да се вземат предвид климатичните промени. Съжаляваме, че концепцията за синя економика до голяма степен предвижда добива и използването на течни горина. Няма да бъдат създадени дългосрочно толкова много работни места – и е, по-скоро ще бъдат увредени природните ресурси. И то необратимо. Всички е, сондажни работи около бреговата линия според нас са проблематични. Една устойчива економика трябва да е, намери отражение на своите принципи и в синята економика. И тук трябва да се спазва принципа на предпазните мерки, трябва да се спазват екосистемите. 190 е, член от Лисабонския договор трябва да се вземе предвид тук. Рубик. Благодаря, господин Рубик. Благодаря, господин председател. Мисля, че тази тема за нас е от особено значение, след като е, две трети от територията на Земята са покрити с е, вода с море. Е, също така трябва да се има предвид как е, най-добре да използваме морските ресурси, какви технологии са необходими за това. И е, за това научният комитет към Европейския парламент е възложил изследване за Deep Sea Exploitation и тук се обръща особено внимание на социалните и екологични условия и също така се отразяват функциите в законодателно отношение или по-скоро предпоставките, законовите предпоставки за ползване на принципите на синя економика. За това много моля докладчика да вземе предвид това проучване и опциите, които се съдържат в него, защото за нас наистина е важно да бъдат взети предвид тук научните принципи. Благодаря. Uh, thank you very much. Uh, Благодаря. Други колеги, които биха искали да се изкажат? Не. От името на комисията ще чуем господин Бейтс от, от генерална дирекция Маре. Ah, uh, Благодаря много, господин председател от името на Генерална дирекция МАРЕ и колегите от Генерална дирекция Ресърч, научни изследвания, искам да благодаря на почитаемите членове за техните коментари. За нас е много интересно да чуем коментарите на Европейския парламент във връзка с този документ за иновациите. Определено ще вземам предвид поставените въпроси все още нямаме формирано мнение, тъй като за момента становището е проекто документа. Не искам да навлизам в подробности това ни харесва, онова не ни харесва. Документа, който беше публикуван миналата година, имаше за цел да привлече внимание към възможността за иновации в синята економика. Бяхме споменали няколко неща, които могат да се направят, например създаване на бизнес и научен форум. И той е, всъщност днес се обявява във връзка с Европейския ден за морско дело в Гърция. Имаме и други дейности, по които работим. По конкретните въпроси, например идеята за създаване на агенция, която работи с всички аспекти на сината економика. Това определено е интересно, но към момента нямаме становище по този въпрос. Има няколко проекто изменения, които разглеждат въпроса свързан с морските минерали. Това беше и част от съобщението за така нареченото синьо злато, като като възможност с определен потенциал. Европейските оператори не трябва да бъдат избутвани от тази област, която вероятно ще се развие в различните части на света. И беше споменато, че е възможно да се стартира пилотен проект. Към момента разглеждаме различни неща, свързани с сундажи и минно дело по морското дъно и планираме някои неща за близко бъдеще. По отношение на улавянето на въглероден диоксид и неговото съхраняване, това не е нещо, а, което е в нашата сфера на компетентност. Не знам дали колегата има какво да каже. Вероятно това е Генерална дирекция и енергетика. И в миналото имаше определена подкрепа за тази дейност. Мисля, че и сега има такава. Един от колегите, който се изказа, каза, че има много различни и то при покриващи се изменения и това определено е вярно. Една от проекта измененията, към което искам да насоча вашето внимание, касае нещо, което в момента не е позволено по силата на европейското законодателство. Става въпрос за селското стопанство. Измене 176, параграф 16 призовава се да се минат конвенционални начини на на отглеждане на съскотопанска продукция към органично или биоземеделие. Това не е възможно, нито такива а, системи за рециркулация, защото по времето, по което този въпрос се разглеждаше, беше изчетено, че това много прилича на индустриалното отглеждане на животни в така наречените ферми, фабрики. Този въпрос, вероятно, отново ще се отвори, но към момента просто искам да ви насоча вниманието, че точно това в момента не е разрешено в нашето законодателство, което касае биоземеделието. И с тези бележки искам да приключи изказването. Благодаря, господин председател. Благодаря. преди да дам думата на докладчика, да ви кажа, че имате горе-долу 15 минути. След това господин Йотингери ще дойде при нас 10-15 минути. Както виждате, залата е доста празна. Вие знаете от дневния ред, че господин Йотингер ще дойде тук. Темата е много важна. Става въпрос за пътната карта за завършване на единния цифров пазар. Изключително важна дискусия. Така че имам само една молба към вас. Моля, обадете се на колегите си и ги помолете да дойдат и то не по-късно от 10-15 минути от сега, защото тогава ще започнем дискусията. Така че, моля ви, обадете се на своите колеги, защото нещата изглеждат, как да го кажа, изглежда доста разочароващи и е, то за всички нас. А, комисар Йотингер ще е тук след 15 години. Моля ви, обадете се. Имаме време за докладчика и ще го помоля да се изкаже в рамките на 15 минути. Господин Гробачик вероятно иска нещо да добави към енергийния съюз. Заповядайте, давам ви думата. Благодаря. Аз е, си помислих това обаче все пак би трябвало да се концентрирам върху положителните неща. Мога само да отправя сърдечна благодарност към колегите за внесените предложения. Ние ще продължим да работим по тези компромисни предложения и със сигурност ще стигнем до компромисни решения, които да отстранят проблемите от различен характер, които имаме по някои точки. Искам да спомена един важен аспект, който до някъде е свързан с това, което току-що каза представителят на комисията. Има една точка в доклада, която е много важна и това е първата точка, където според мен има широк консенсус няма много изменения внесени по тази точка и е, тя не трябва да се изменя. Става дума за е, констатацията, че подходът на комисията по отношение на развитието на синята економика е твърде рестриктивен. Съобщението, което получихме, че изследователската и развойна дейност трябва да бъде използвана и в тази сфера, за да се създадат работни места. Това е съобщение, което се концентрира върху съвсем малка сфера. Например, е, рододобив е, в е, морето, биотехнология и така нататък. Важно е обаче да се разшири много тази сфера. Комисията трябва да има много по-всеобхватен подход. Има иновации, които дават възможност за създаване на работни места в редица сектори, които също са част от синята економика. И тези нови сектори, които се очертаха и ще се очертаят в бъдеще, трябва да бъдат добавени към традиционните, като например корабостроене, рибарство, аквакултури. Това също не бива да се забравя, когато се изготвя стратегия за развитие на синята економика. Благодаря. Much, uh, for... Благодаря, колега. Благодаря за вашия доклад. Това е много важна тема за всички нас – синята економика. Гласуването по проекта ще бъде проведено 16 юни 2015. Общо 223 са измененията. Мисля, че за 4 седмици би трябвало да сме готови за гласуване в комисията. Следващата точка в дневния ред е пътната карта за доизграждане на единния цифров пазар. След няколко минути при нас ще бъде компетентният за това комисар господин Етингер.

Colleagues, ladies and gentlemen, let us start. Thank you very much, Mr. Дами и господа, нека да започнем. Благодаря на господин Йотингер за това, а, че дойде. За нас е много естествено да се видим отново, защото и през последните пет години работихме заедно. Този път ще поговорим по нещо малко по-различно, но не трябва да забравяме, че всички неща са взаимно свързани. Когато се създава вътрешния пазар, ни трябва единен цифров пазар, за да можем да работим по изграждането на вътрешния пазар. Сега, пътната карта за, за цифровия пазар. Искаме да говорим с вас, тъй като вие отговаряте за цифровата економика и общество. Нека обменим мнения. Тази пътна карта също е много важна за нас, а не само общата идея и стратегията, а самата подробна пътна карта. Наистина е много важна. Това е от изключително значение, за да можем да се възползваме максимално от растящата цифрова економика. Очакваме да чуем всичко, което имате да ни кажете по отношение на действията, предложени от Европейската комисия. Най-вече по стълб 2 и 3 от стратегията, които са свързани с вътрешните компетенции. Имаме три основни стълба. В съобщението първия стълб по-скоро касае други комисии, най-вече комисията ИМКО, но втория и третия стълб определено засяга и нашите компетенции. И за това много ни интересува каква е информацията за подробната пътна карта за този цифров пазар. Давам думата на комисаря. Господин председател, е, уважаеми господин е, Бузек, уважаеми дами и господа депутати, благодаря ви за предоставената ми възможност да говоря пред вас и с е, това, което сме включили и обявили в нашия пакет, пакета на комисията, през следващите две години множество съвместни дейности ще бъдат проведени между парламента и комисията. Тоест, с други думи, аз имам нужда от вас. Пътят към европеизация на цифровата политика минава през парламента и през съвета и аз още в самото начало искам да кажа, че тук е необходимо в цифровия сектор да бъде въведена една друга работна скорост и друга работна култура. Нито един сектор не се променя толкова бързо като цифровия сектор. Там развитието е бурно, технологиите се развиват много бързо и поради това моята първа молба е отвъд е, съдържанието, ни дадете възможност да а, реагираме по-бързо. Ние сме твърде бавни в момента. Нашата работна култура с зелени книги, отговори, бяла книга, съобщения, след това законодателно предложение на комисията, а, след това а, преглед и така нататък е твърде бавен, след това една година блокиране без е, мандат в съвета или ограничен мандат, след това е, всички тези дълги преговори в рамките на трилога и е, след това евентуално може да се стигне до решение, а вече пък транспонирането в националното законодателство, цялата тази процедура отнема около 7 години и Digital Natives не са готови да чакат 7 години, просто защото те вършат работата си. Ние сме смешни, ставаме смешни с начина на работа тук в Европа. Извинете, ако до 17 е, е, ребра трябва да се увеличи една свиня за огояване, е, едва ли ще са били необходими толкова години и 2 градуса намаляване на температурата до 2050 години. Да, обаче времето, което ние просто прахосваме, е загубено време в цифровата революция и европейците са изложени на опасността да простят тази революция или просто да загубят в нея. Нашите амбиции е, трябва да бъдат е, следните. Да е, бъдем на равна нога в е, глобалната цифрова економика, което означава да бъдем по-бързи, да извършваме повече и по-бързи изследвания, да извършваме по-бързи и повече инвестиции в инфраструктурата и да ускорим законодателния процес. Това е по принцип, е, което искам да кажа и да посоча като е, решаващ фактор, е, преди да започна да говоря за решаващите теми и ключовите моменти в нашата стратегия. Кои са тези ключови моменти в европеизирането на цифровата политика? Първо, трябва да създадем един цифров пазар. Защо? Е, защото е, от една страна Европа наред с е, общност от ценности, мир, валутен съюз, винаги е представлявала единен пазар. Единен пазар за производителите, за доставчиците на услуги и за гражданите в условията на честна и лоялна конкуренция. И това се отнася за стоки, за най-различни е, услуги, това се отнася и за цифровите услуги. Тук обаче има една особеност, която е особено характерна и предпоставя цифровия единен пазар. Когато е, произвеждате автомобили, има много високи производствени разходи и е, разходи по развойната дейност. Ако произвеждате хранителни продукти, имате е, лицензни разходи. В началото разходи за разработка, но след това идват и тези разходи. А вече цифровите услуги, платформи и приложения, за тях е характерна е характерно високото ниво на е, развойните разходи. Сега, тук въпросът е дали имате 100 е, договорни партньори или клиенти, или пък 100 милиона, е, това е все едно. Граничните разходи са почти равни на нула. И тук може да се направи едно сравнение с соларната енергия. За инсталирането на фотоволтаични батерии началните разходи са високи, но когато те бъдат монтирани, е, производствените разходи при слънцегреене са твърде малки. Затова ни е необходима такава големина на пазара, която да бъде оптимална. Доставчиците на цифрови услуги не искат е, фрагментиран пазар. Най-големият доставчик са САЩ, което означава, че изграждането на цифров единен пазар е първата крачка към а, е, заставане на равна нога с Южна Корея, Китай, е, Япония и САЩ. И е, това означава изграждане на инфраструктура. Всеки пазар е, е, не, има нужда от е, качество, е, скорост и е, мощности. Е, това се отнася за пътното строителство, за водното пространство, за е, водните пътни артерии и се отнася, разбира се, и за цифровите технологии. В момента, що се отнася до цифровата инфраструктура, ние не сме в добра позиция по отношение на критериите, които избредих. Мога да кажа, че имаме перфектни сценарии за това какъв брой автомобили през 2030 година ще бъдат по пътищата на Европа също така какво ще бъде каргото, в какъв обхват, увеличаването на автомобилния транспорт, на ЖП транспорта, на въздушния транспорт, всичко това ние го знаем много добре, обаче не знаем каква е потребността от трасета за транспорт на данни. И мога да кажа, че ще експлодира количеството данни, които трябва да бъдат пренасени. И това с всяко поколение с индустрията 4.0, Юзин Дюфютър, IoT, директно свързване на машини с нови оферти за услуги, с e-health, с Connected Cars и Automatic Driving, потребностите от пренос на данни експозивно ще нараснат. И е, сега тук е, става дума е, за преход от 3 мегабайта в секунда до 30 или 50, дори е, 100 не е достатъчно. Аз говоря за 1000. Става дума за бързина, става дума за капацитет е, отвъд е, границата на 100 мегабайта. Ние трябва да инвестираме милиарди в нашите цифрови мрежи, в е, оптични влакна и в изследователска дейност, за да може е, в цяла Европа да се използват цифровите услуги. И е, още нещо, е, за да ме разберете по-добре. Ако е, пътувам с автомобил от Брюксел през Люксембург, през Сарбрюкен, Каусруе, Штутгарт, Мюнхен към е, Залцбург и Линц, Мога да телефонирам, ако съм на задната седалка и веднага да ви кажа, дори са затворили очи къде съм, в Ардените или в Алпите. Защо? Защото нашата телефонна мрежа се е развила от десетилетия. Обаче, ако се е във влак на автомобил, вие не плащате вече мита, не плащате данъци, нямате контрол на паспорти и митнически контрол, не е, сменяте е, е, валута, обаче е, телефонът ви показва много добре е, къде сте е, и 8 минути е, са необходими за превключване. Това е, припомня по-скоро Централна Африка е, не говори за една Европа с добри комуникации. Точно по това трябва да работим. Необходимо ни е четвърто поколение, пето поколение FG, също така Wi-Fi, векторинг, и е, това е още по-важно от пътното строителство и от е, ЖП строителството. За това с плана Юнкер, който в момента се обсъжда в рамките на трилога, е заложена амбицията заедно с ЕИБ с Европейската инвестиционна банка да се финансира широколентов интернет и други интернет структури. Според мен това е най-важното предизвикателство към нашата европейска инфраструктура. Ние сме на финалната права на нашата директива НИС. Там а, става дума за европейск, за а, сигурността на европейските данни и а, тук се е, предвижда една голяма конференция по е, сигурност в е, сайбер пространството. Дами и господа, Юзин до Фетюр и други подобни проекти могат да функционират само тогава, когато гражданите имат е, доверие в цифровата инфраструктура и клауд компютинг. Ясно е, че е, индустриалният шпионаж е, на бъдещето няма да става чрез е, незаконни снимки в предприятията. Ще се извършва чрез е, системи за пренос на данни е, да, днес или вчера, но и утре и в други ден ще се извършва такъв спионаж това, което става днеска, не можем да спрем, но можем да спрем това, което ще стане утре. Така че много ви моля, нека да бъде прията най-накрая тази директива. Е, струва ми се, че е, лобистката работа на ODT беше успешна. Трябва да бъдат изградени платформи. Необходима е европейска култура за сигурност на данните. И имаме е, нужда и от инвестиции в сигурността на данните. Това е постоянно предизвикателство за нас, защото е, сигурността на данните в други е, части на света не е, е обект на толкова сериозно разглеждане, като при нас директивата ТСМ. Тя е достатъчно опростена и е, по нея имаше изключително много консултации. Време е вече да се вземе решение без значение на резултата. Искам да кажа, че след решението по е, директивата ТСМ, всъщност това е фазата преди реформи. След това европейският Телеком трябва да дойде Рефит, Ревю. Ще има много предложения през следващите години за модерна телекомуникационна индустрия в Европа в интерес на потребителите, конкуренцията и на нашите телекоми, разбира се. В момента има още теми като роуминга, мрежовата неутралност и спектъра – Моята молба е, искайте от е, държавите членки да проявят готовност да говорят за координиране на частотите. Е, трябва да се сложи край на националните е, търгове за частоти. Това трябва да става на европейско равнище. По отношение на Роменка, подобно на вас на мнение, че той трябва да стане част от миналото и да говорим вече за преходен период. Преговаряйте е, усърдно, аз искам след 2-3 години да имаме единно е, пространство европейско без е, роминг. Е, когато бях млад, е, имаше между. Е, селищни и международни разговори. Днес това става чрез таксите. Необходимо е обаче днес да отпадне роминга, да няма такива такси и това трябва да стане много скоро част от историята. Мрежовата неутралност тук ние трябва да избягваме всяка дискриминация, всеки е, достъп трябва да бъде упростен и въпросът е какво е необходимо да се направи в общ интерес. Е, като мотото тук е, е, е водещи транспортни системи, здравеопазване, електронно здравеопазване, там където науката и економиката доказват, че гарантират сигурност на данните, трябва в интерес на всички граждани да се постигне напредък, но Разбира се, само в тези сфери, където се гарантира сигурност. От решаващо значение за мен, наред с инфраструктурата и е, регулирането на мрежите, да имаме и е, модерна изследователска дейност. Ние имаме достатъчно бюджетни средства за изследователски проекти, заедно с е, е индустрията, заедно с. Е, стартъпс в Европа. И тук се включват от Cloud Computing до Epidata, от индустриални проекти на бъдещето. Всичко, което имаме като възможности за изследователска дейност, трябва да бъде активирано. Level playing field. С намерение да а, имаме а, също европейско цифрово авторско право. Също така реформа на аудиовизуалните а, медийни услуги. Тук също а, е към а, повече а, лоялна конкуренция. Ако, например, RF, RAI или BBC или а, френската телевизия или а, Теле F а, предлагат програми, а, на това се противопоставят видеоуслуги, Netflix или Amazon. Едните, е, например, трябва да спазват изискванията за закрила на малолетните, другите пък трябва да е, спазват е, изискванията за качество и също така е необходимо широко представителство на обществото в ръководните органи. Има ограничения за реклама и така нататък, докато другите въобще не спазват тези изисквания и не отговарят за излъчваните съдържания това може да доведе до изкривяване на конкуренцията, поради което ние проучваме дали е, в е, хода на реформирането на директивата за аудиовизуалните медии могат да бъдат предвидени е, определени задължения за аутитис, без значение дали са в Европа или най-често в Калифорния и оттам предлагат своите услуги. И след това темата индустрия. Уважаеми дами и господа, американците, аз обичам Америка, имат е, ясна стратегия. Те искат да използват цифровото си превъзходство, за да могат да постигнат превъзходство във всички сфери на економиката. Google и Apple, например, искат да проникнат в сърцевината на автомобилостроенето и машиностроенето. Търговията с книги, тук е Amazon, също така Apple Pay в банковото дело и в застрахователното дело. И този, който разполага с данни, разполага с власт. Когато вие с вашия iPhone, Apple, и не сте прочели общите търговски условия като депутат, като частно лице, Та, ако през зимата пътувате от Брюксел до Хамбург 4 часа, Apple знае повече за опасностите по пътя, отколкото вашия застраховател Дженерали или някой друг. Тоест, виждате, е, каква е властта на данните и на информацията. С тези данни те ще ви направят е, застрахователна оферта, която е, е, значително по-добра. Така че тук става дума за чиста економика, економика 4.0, търговия 4.0, банкиране 4.0, застрахователни компании 4.0. Това всъщност обхваща цялата реална економика, поради което мога да кажа, че нашата економика е в смъртна опасност много по-голяма опасност от липса на специалисти или е, е безработица. Необходима е европейска стратегия която да е, ни даде възможност за повече цифров суверенитет, е, за създаване на единен цифров пазар и е, когато се използват по творчески начин данните, можем да предлагаме нови услуги по поддръжка, по обслужване на клиенти, оптимиране на процесите, увеличаване на качеството в е, производството. Ще имаме тогава ясни анализи, например, че а, е, Автомобилостроенето вече е, се включва тук, машиностроенето също е, ще е, се включи и също и други сектори, като банковия сектор. Така че цифровият единен пазар, към който се стремим, е платформа. Но цифровият съюз е нашата цел и тук е необходима умна европейска стратегия. Трябва да се осигурят нови работни места и ще бъде направено това, ще се създава стойност и ще се стабилизира индустриалната професионалната компетентност. Така че е, ние работим точно по това и аз е, се надявам, че вие като са законодател и като орган, който отговаря за бюджета и за изследователски проекти, ще бъдете добър партньор и също така очаквам едно един по-бърз законодателен процес от този, който се практикува до сега в Европа. Благодаря ви много. Благодаря благодаря за това изложение върху единния цифров пазар и неговите проблеми. Вие наистина очертахте политически подход към въпрос, който е от изключително значение за нашите съграждани. Нека сега преминем към изказванията от името на НП. Госпожа Дълка Стилювера. Е, президенте... Е... Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар, за това, че отново ни посещавате в момент, който е толкова важен. Необходимо е да говорим за това какво означава да изградите цифрово общество и то да функционира на основата на цифрова економика – това е все едно да направите високоскоростен влак. Няма междинни спирки и не можем да бъдем на последната платформа. Ние трябва да сме там, където е машинистът, където е локомотивът. Това е абсолютно задължително. Мисля, че вие много добре е, дадохте разяснение. Няма да навлизам в детайли, с които само да губя време. Важното е, че единният пазар, концепцията за единен пазар е от фундаментално значение, за да изградим в Европейския съюз единен фронт. Този цифров пазар вътре в съюза е локомотивът на единния пазар. И смятам, че ще ни позволи много повече е, да се конкурираме, много по-добре да се конкурираме в световен мащаб. Първо, в момента сме в ситуация, в която може би ще стигнем до е, добро споразумение за всички заинтересовани и най-вече за нашите потребители. Искаме да постигнем споразумение за роуминга и за мрежовата неутралност. Предстои да предприемем последната стъпка в тази насока в нашата комисия. Малко по-късно днес имам разговори по този въпрос. Няма нужда да давам подробни разяснения, но във всички случаи в момента полагаме последните усилия – това правим през последните няколко дни. Ние имаме категорична политическа воля и политически и морален дълг към съгражданите ни в Европа. Това ще го постигнем. Второ, нуждаем се от категорично лидерство. Тук съм от 5 години. Зная, че вие сте решителен политик. Не се страхувате от проблемите нито се криете от предизвикателствата. Ние ви познаваме от предишния мандат, когато отговаряхте за енергетиката, сега е, отговаряте за цифровия пазар. Нуждаем се от повече лидерство от всякога. Политиката в Европа се движи бавно. Нашите системи са прекалено бавни. Нуждаем се от лидерство, което реагира своевременно, светкавично. Такова трябва да осигури Европейската комисия. Трябва да се оказва натиск върху съвета, за да може той да действа своевременно. И за това комисията има водеща роля, по-водеща от всякога. Без е, такава роля никога няма да постигнем нищо в областта на цифровия пазар. И най-сетне, господин комисар, времето лети, но ние не действаме достатъчно бързо. И за това трябва сега да разработим една много изобретателна политика, с която да преодолеем различните ограничения, които все още съществуват. Някои предложения са свързани с така наречените меки актове или с мерки, които изобщо не предполагат законодателство. Когато обаче се опре до законодателната страна, на процесите, трябва съвсем ясно да насочим обектива върху тези сфери, които наистина се нуждаят от законодателство. Иначе до края на мандата ще сме направили само няколко срамежливи стъпки, без да сме откликнали на предизвикателствата. Благодаря. Е, е, Следващият оратор. Благодаря ви, господин комисар. Много се радвам, че ни представихте своите идеи и слушах ги с голямо удоволствие. Някои от е, тези е, идеи. Е, вие ги лансирахте още по време на изслушването си пред нас и много се радвам, че сега стъпвате върху тях и ги развивате. Ние с единия цифров пазар трябва да постигнем реален успех. Преди 20 години ние предприехме стъпки по отношение на GSM-ите. Сега малко се поотклонихме с мрежите от трето и четвърто поколение. Вече настъпва петото поколение на мобилни комуникации е, и то ще бъде е, от голямо значение за възстановяването на европейската економика. Трябва да акцентираме върху това, да получим и осигурим необходимите средства, трябва да осъществим необходимите проекти, би било прекрасно, ако успеем. Мисля, че всичко това се вписва добре в плана на господин Юнкер. Част от финансирането за научна дейност беше, ако мога така да се изразя, спасено. И явно трябва да мислим вече за петото поколение мобилни комуникации, трябва да мислим за инвестициите в цифровата инфраструктура. Това е много важно. Е, важно е да знаем откъде и как ще привлечем инвестиции. Казвал съм това и в миналото. Защитата в кибернетичното пространство е от изключително значение. Това е ключът към успеха ни, за какъвто и проект да говорим в Европа. Уверен съм, че трябва да съществува система, която в известен смисъл извършва сертификация. Това може да е външен орган, който да извърша сертификация на защитата в кибернетичното пространство. Например, ако имаме услуги предоставени в интернет от е, финансова институция, която инвестира милиарди е, в е, своята защита, не знаем тези инвеститори с какъв рейтинг се ползват, защото никой не ги сертифицира, никой не оценява защитата, която те предлагат. Смятам, че ако се ориентираме към такова решение, най-вероятно ще решим проблема с липсата на доверие в кибернетичното пространство. В момента хората не са в състояние да извършат класиране на надежността на защитата. Следващ аргумент Комисията трябва да е последователна. Генерална дирекция Регио е, има отношение към цифровия пазар, е, но тя се занимава и с други неща, структурните фондове, например. Направили сме всевъзможни стратегии. Трябва да е ясна посоката, в която върви комисията. Много странно е, че Цифровата програма е, се управлява от генерална дирекция Регио, обаче тя не се занимава с защитата в кибернетичното пространство. Трябва последователност. Стига се до обърквания между държавите членки и комисията поради липса на яснота – Посланието трябва да е единно, логично, последователно. Нуждаем се от общи действия за конкретни области, нещо, което вие засегнахте. Но е добре да мислим и за бъдещето, за това, че в бъдеще ще има други технологии – сега е много добре да се говори за байтовата система, за увеличаването на обема. Надявам се, че под ваше ръководство ще предприемем решителни стъпки за това да говорим с един глас. Благодаря, господин Грубарчик. От името на групата на европейските консерватори и реформисти. Благодаря, господин председателю, благодаря, господин комисар, благодаря за изложението ви. Категорично споделям мнението на своите колеги. Вие твърдо сте се ангажирали с изграждането на единния цифров пазар. Въпросът ми е по-скоро от техническо естество. Искам да попитам какви са идеите ви за инфраструктурата. Както всички знаем, извършихме огромна промяна с преминаването от аналогови към цифрови системи – възприемането на е, нова платформа за извършване на услугите, напълно несъпоставима с това, което съществуваше преди. Е, в резултат на всички тези технически решения, асинхронните данни и прочие, е, има някои блокажи – Имам предвид е, блокажи съществуващи между е, различните държави членки поради това, че те използват различни системи, макар и да изхождат от една и съща основа или платформа. Необходими са много усилия, за да се преодолеят тези бариери. Особено когато говорим за капацитет на мрежата. За да стигнем до финала, категорично трябва да извършим промяна в технологиите известно време, в известен период се рекламираше решението Fiber to Desk. След това това решение бе изоставено заради високата му цена. Сега трябва да се ориентираме към други решения, например ADSL. Това пък се оказа недостатъчно. Въпросът ми е дали възнамерявате да стимулирате някакви промени не трябва ли да се търсят изцяло нови решения, например оптични влакна? Натам ли ще вървите? Или по-скоро бихте се съсредоточили върху капацитета? Особено е, ако искаме да гарантираме по-голям капацитет. Знаем, че някои доставчици искат да осигурят е, по-голям капацитет, е, но не успяват поради ограниченията в преноса на данни. Надявам се, че е, чрез инвестиции ще можем да преодолеем проблемите, които изброих. Значи въпросът ми е, какви инвестиции желая да насърчи комисията, какви технологии ще изведе на предно място в своите планове? Следващият ми въпрос е по-скоро юридически. Митичният роуминг, ненавиждан от гражданите. Мисля, че големите далекосъобщителни компании обикновено са монополи на държавите членки. Франс Телеком, Дойче Телеком. Знаем много добре, че монополите нямат никакъв интерес от намаляване на таксите за роуминг, тъй като се страхуват, че ще изгубят влиянието, което имат в момента. Каква е вашата оценка на ситуацията, изхождайки от наблюденията ви върху вашия национален пазар, германския? Какво трябва да се направи, за да се махнат там таксите за роуминг? Благодаря, госпожа Калас. Um, Благодаря. Благодаря за направената презентация и поздравления за стратегията. Само, че ясно се казват какви приоритети трябва да има за цифровия пазар. Трябва да се премахнат препятствията, а не да се създават нови. След като ви слушах тук, трябва да кажа, че съм съгласна с госпожа Декастилю Вера за това, че не трябва водачество. И а, лидерите трябва да говорят не само за опасностите и проблемите, които имаме, а трябва и да се наблегне върху възможностите, които ще даде цифровия пазар на а, промишления сектор. Ние сме комисия ИТРЕ и нашите основни интереси са свързани с това как дигитализацията променя индустрията. Споменахте няколко онлайн платформи и аз знам, че стратегията включва и оценка на онлайн платформи. Съгласна съм, че няма общо разбиране за това какво представлява една онлайн платформа, как да се определят нещата, но по-рано споменахте, че трябва да имаме регулаторен орган, който да наблюдава платформите, така че това, което се чудя само за оценка на платформите ли става въпрос или е някакъв план за тяхното регулиране? Ако може да коментирате върху това, ще съм ви благодарна. По отношение на авторското право. Трябва да имаме единен пазар за цифрово съдържание. Това е което искат а, потребителите. Липсата на съдържание кара хората да пиратстват, така че каква реформа можем да участваме в областта на на, търго... на извинявайте, авторското и сродните права. И след това стигаме до телекомите. Ако имаме общ пазар, имаме няколко големи компании, как виждате, че ще се развие конкуренцията? Дали това е възможно? Благодаря, госпожа Ернс, от името на ГУЕ. Благодаря. Първо, естествено, мога да се съглася с вас, че сме загубили изключително много време. Това е правилно, е, което казахте и разбира се, не можем да говорим за дигитална революция, а за индустрия 4.0, но тук възникват и етични въпроси. Какво става с хората? Не става дума само за техника. Винаги трябва да задаваме и въпроса какъв е баланса между основните права и пазара. Как могат да бъдат защитавани основните права? И да се върна към вашето сравнение с свинята за огояване което е много добре. Аз е, мога да кажа, че една свия може да се огои и бързо, може да се огои и по-бавно, обаче резултатите няма да бъдат е, принципно толкова различни. Наистина ние трябва да отделим е, времето, което ни е необходимо, за да се допускат възможно най-малко грешки във връзка с цифровия дневен ред и цифровия единен пазар в Европа. Второ, казах, че е необходим баланс между правата на гражданите и вътрешния пазар. Единия пазар, обаче по някои теми трябва да се водят повече дискусии. Премахване на роминга, мрежова неутралност. Сега, като гледаме преговорите в трилога, наистина е твърде авантуристично това, което предлага съветът там по мрежовата неутралност. Определени неща са включени в позициите на съвета и съответните документи. Затова задавам ви въпроса как вие можете да повлияете върху онези страни в дискусията, които блокират, за да се постигне напредък. Разбира се, ние в парламента искаме да се премахне роуминга и то не в формат лайт, а действително как можем да постигнем напредък тук. Също така и сигурността на интернет. Наистина, на пленарното заседание вчера много се говори за това, обаче тук става въпрос за средства, които трябва да се инвестират. От друга страна, ние съкръщаваме средствата за изследователска и развойна дейност и като цяло твърде малко средства се отделят за това. И според мен това е проблема, по който бих желала да чуя и вашето мнение. Е, освен това, диоблокинг. Е, говори се за е, това, че има неоправдан диоблокинг, не трябва да има такъв, ама всъщност какво е оправдано тук и какво не е оправдано. Така че, накратко, нека да отделим необходимото време, нека да не бързаме и е, е, може би има експерти, различни от нас политиците, които могат да разгледат проблема в дълбочина, така че е, те е, биха могли да ни помогнат. Само тогава ще постигнем напред и няма да пожертваме и този път правата на гражданите. Много често сме правили това, правим го и сега във връзка с защита на данните. Разбира се, трябва да говорим и по тази тема. Така че мога да кажа, че нищо не е само за себе си. Аз сега не искам да дискутирам индустриалните въпроси. Искам да чуя нещо от вас във връзка с основните права. Благодаря. И ще помоля следващите изказващи се колеги да не се изказват за по-дълго от две минути. Давам думата на Пол Рубик. Благодаря, господин председател, парламента с голямо мнозинство реши роминговите такси да бъдат премахнати от Европейския единен пазар. И със сигурност аз няма да се съглася с компромис, който не съдържа искането за премахване на роминга, дори през тази година и най-късно през следващата година. Просто е неприемливо днес да говорим за роуминг на данни в отделните държави членки и да се получава така, че да плащаме роуминг такси. В Австрия 1 гигабайт роминг е 2,30 евро, в Германия бях точно в това пространство, където няма обхват и тук вече цените са около 40 евро и е, когато напуснем Европейския съюз в други страни се плаща до 2400 евро, извън Европейския съюз дори е, може да се платят около 19 000 евро. Къде остава защитата на потребителите, къде са нашите правителства, е, които приемат е, в моята страна е, да е, е 2,40, в Германия 200 30 и е, на друго място много повече. Ние не можем да допускаме такова положение европейските граждани да бъдат манени по този начин с нимите аргументи, че не са възможни инвестиции. Аз мисля, че е важно да се изгради наистина цифров единен пазар и мисля, че е, съветът е, е крайно време да предприеме необходимите стъпки, така че ние трябва да защитим потребителите, ние трябва да създадем условия за тях да ползват своите уреди навсякъде по света при еднакви условия. Госпожа Капъл. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар, за вашето твърде ясно изказване. Аз днес е, бих си пожелала в стратегията на комисията да се отразят това от нещата, които казахте вие за индустрията, индустрия 4.0. 4.0 това е вече част от реалната економика. Това не е само в индустриалното производство, а и в банковия сектор, в медицинската сфера, дори и следователската дейност и преподавателската дейност се засягат от тези тенденции. Големите автомобилни предприятия днес участват в IT фирми и това е точно интерфейса с данни и мрежи. Виждаме от всичко това колко важна е вашата област и какво е значението и за бъдещето, така че е много важно да се пристъпи към действия. Аз искам да чуя много повече по този фокус върху индустрията и е, реалната економика. Времето напредва, САЩ ни показаха как трябва да се действа. Ние в Европа имаме огромен потенциал и мисля, че ще успеем. Европа е водещ износител на IT услуги в целия свят, така че е, мисля, че и в цифровата сфера бихме могли да напреднем. За това обаче са необходими средства. Вие казахте днес, е, че средствата ще бъдат предвидени в хода на ЕСИ преговорите. Това е важна информация за нас, защото ще е, са необходими много средства за дигиталната економика и за подкрепа на предприятията. Казахте нещо и за сигурността в сайберпространството. Два въпроса. Може би е, да кажете нещо конкретно във връзка с е, изразходването на средствата, какви са вашите оценки, колко средства е, ще бъдат необходими, примерно за дигиталната сфера и след това Cyber Security в комисията ИТРЕ беше казано от ресорния комисар, че трябва да се създаде публично-частно партньорство за Cyber Security. Това ли е актуалната информация към момента? Днес в медиите прочетох, че американският данъчен орган е бил обект на хакерски атаки от Русия. Също така в Белгия цялото въздушно пространство беше блокирано. Какво прави комисията в тази насока? Госпожа Креол. Благодаря, господин председател. Господин комисар, аз е, с изненада чух от вас е, е, доста неща, по които наистина бих ви дала право и точно това ме очудва. Самата аз съм информатик и е, много добре знам колко бързо се развиват технологиите в тази сфера. Изключително много приветствам факта, че вие поставяте акцента върху ускоряване на законодателния процес. Ще се радвам много, ако някои е, точки от цифровия дневен ред бъдат изведени напред е, и направите предложения в тази насока. Аз мисля, че ще трябва да си помислим и за това дали да не е, направим законодателния процес по гъвкъв така че когато имаме нови технологии, да не трябва да се повтаря от начало целият процес, а да можем да извършваме напасване. И това обаче ще бъде възможно само чрез гъвкава система. Аз съм дълбоко убедена, че първо трябва да ускорим не само законодателния процес, а е необходима и съответна инфраструктура. За Германия се твърди, че високо развита страна, но и при нас имаме такива а, е, пространства без а, е, покритие, така че трябва и ние много да направим в тази насока. Това ме навежда на следния въпрос. Какви а, е, стимули предвижда комисията за ускоряване на разширяването на инфраструктурата? Стимулите могат да бъдат различни. Аз се интересувам от а, вашата концепция в тази връзка. Колегата Мартин. Мерси, президент. Благодаря, господин председател. Господин комисар, мисля, е, че е, не искате е, да е, ви е, шпионират е, поне в Европа. От всякъде да ви шпионират не е добре нито за вас, нито за съгражданите ни в Европейския съюз, но това е шега. Споделям безпокойството на някои експерти, които смятат, че в Европа има големи проблеми поради липсата на инвестиции. Вие биете тревога, аз споделям тази тревога, но същевременно не трябва да се забравя, че най-често се говори за гражданите, е, които да имат е, достъп е, до технологиите, но не бива да забравяме и хората, които живеят на село. Всъщност, частните инвеститори инвестират само там, където е гарантирана тяхната възвръщаемост. Как ще се стимулират инвестиции в слабо населените райони? Може би там има необходимост от държавни инвестиции и освен това да не става така, че лисицата да гони опашката си. Вие познавате състоянието на държавните финанси в държавите членки. Какви средства можете вие да предложите на разположение, за да се стимулирате инвестициите? И последно, хубаво е да има един цифров пазар в Европа, но Какви са етапите, които според вас трябва да бъдат изминати, за да се премине от 28 отделни цифрови пазари в Европейския съюз към един единствен? Благодаря. Е, Фокусираме се върху две неща. От една страна инфраструктурата и тук наистина приветствам вниманието, което се отделя на това. При нас имаме свръхбърз широколентов интернет, при който са използвани европейски средства за финансиране и този интернет е на разположение на широка публика от хора. Има опасност. Дигитален свят, който е, е безплатен за голяма част от нашето население, но една голяма част от населението също така са изключени и това е особено валидно за селските региони, а те биха могли да извлекат сериозна полза, защото няма заетост при тях. И широколентовия, както и спектралния интернет, могат да гарантират разрастването и появането на предприятия в тези области. Второто нещо, върху което искам да се фокусирам и то отново е свързано с заетостта и уменията, това са нещата свързани с научно-развойната дейност. Може да се използват инвестиции в тази област, за да видим каква роля може да играят цифровите технологии за привличане на добри работни места, но преди работните места са необходими умения, така че трябва да сме сигурни, че нашите младежи са добре обучени, за да могат да вземат тези работни места. И това правим, правим го, например, в много неща по отношение на приложенията, така че е важно да работим за успех. Благодаря. Господин Роял е следващия, който иска да се изкаже. Заповядайте. Както, имаме, както винаги, господин комисар, вие предложихте много точен анализ на проблемите и шансовете и е, бяха зададени много въпроси. Мисля, че е, няма обаче да можем да заобиколим някои от проблемите. Ако това, което казвате е, във връзка с скоростта, гъвкавостта, големите количества данни е вярно, е, то тогава е, какво можем да направим? Неутралност е, на мрежите, е, повече регулиране, трябва ли да се действа повече по този начин или трябва да се действа по нов начин? Ако е необходима повече гъвкавост, по-голяма скорост, ако трябва да се обработват по-големи количества данни, не можем да прилагаме концепцията, е, която сме прилагали до сега. Е, защита на данните от сутрин до вечер, това го казвам малко прекалено, просто за да изразя идеята си, или пък неутралност на мрежата, така както я разбират някои. Може ли с това да отговорим на належащите въпроси и не трябва ли да а, дискутираме малко по-честно и да кажем, че на някои места трябва да се внесат корекции. И вторият голям блок е следния, това, което изискваме като инвестиции. Аз пак се питам откъде ще дойдат тия пари. Всичко трябва да дойде от средствата по плана Юнкер. Е, едва ли ще бъде възможно. Пожелавам ви успех. Аз искам само да разбера какво реално ще се направи, защото много обещания се дават. Мисля, че ще успеем само а, тогава, когато а, частните лица, които разполагат а, със средства в Европа, бъдат привлечени като инвеститори и им бъдат обещани печалби. Ако обаче а, няма изглед за печалби, никой няма да инвестира. Така че този, който има повече. А, възможности, който желае да се инвестира, трябва да отвори е, възможностите за това на частния капитал. Госпожа Селини, извинете, господин Салини, поправя се председателя. Thank you. Eh, е, la ringrazio commissario per le, le parole che ha detto. Prima di tutto... Е, благодаря на комисаря за направената презентация, но също така искам да благодаря и за вашия ентусиазъм, защото Първото нещо, което ще позволи на Европейския съюз да започне отново с подсилена енергия. С вашия авторитет, вашето убеждение, нашия авторитет, нашето убеждение. Така че надявам се, че вашия ентусиазъм ще се окаже заразен за колегите ви. Това е много важно, исках да го отбележа. Аз не съм експерт в цифровия пазар. Аз се занимавам с по-старомодни пазари, но смятам, че има нужда да се видят какви са предизвикателствата като една осмоза. Ние от, в Италия сме по-скоро сълскостопанска страна и така както аз разглеждам нещата, виждам, че има нови техники за напояване, при които може да се използват сателити и а, фермерите могат да използват своите интелигентни своите смартфони, за да видят дали има достатъчно вода или трябва да се напоят посевите. По отношение на инвестициите, какво се случва? Най-лошо би било да имаме прекалено много а, регламенти и регулиране. Но въобще преди да се замислим за регулаторните режими, е добре да отстъпим една стъпка назад и да си помислим необходими ли са въобще някакви начини за регламентиране. Едно слабо мускулесто тяло се движи по-добре от едно затластяло тяло и за това ние трябва да подходим атлетично към този въпрос. И тук ще приключа. Струва ми се, че най- полезното нещо, което можем да направим е да подобрим взаимоотношенията между инвеститорите и политиката. Инвеститорите, някои колеги казаха, не инвестират там, където има гаранции. Инвесторите всъщност са тези, които са най- готови да поемат рискове. Това, което обаче не обичат са бюрокрация и регулиране. Ще да кажа няколко неща за роминга, но това вече беше казано. Да, извинява се председателя. Наистина няма как. Трябва да ви огранича времето. Господин Бони, заповядайте. Благодаря. Искам да поздравя комисаря за неговата страст и ентусиазъм. Те са от изключително значение. Има четири ключови неща за нашия успех. Добро лидерство, първо, то е много важно. Второ, гъвкаво законодателство. Напълно съм съгласен, че ни е необходимо гъвкаво законодателство. А също така и незаконодателни решения, когато говорим за изпълнението на единия цифров пазар. След това, на трето място, ни трябват инвестиции в инфраструктурата. Това е ключов въпрос за бъдещето. И четвърто, трябва да подпомогнем развитието на индустрия 4.0. В документа на комисията ми липсва пълно описание на економика 4.0. Вие казахте, че имате допълнителни цели за нашето сътрудничество и очаквам да ги чуя. Благодаря. Благодаря, казва председателя господин Аримон. Благодаря, господин комисар, за вашата толкова страстна пледуария в полза на цифровия единен пазар. Мисля, че всички можем да потвърдим необходимостта от него, можем да сложим подписа си под това, което казахте и ще бъда много щастлив, ако това, което казахте в момента, което изложихте като цели, го осъществите през следващите 4 години защото ако бъде изпълнено всичко това, което вие съобщихте, може би ще трябва да ви дадат Нобелова награда за цифрова економика, но смятам, че ако някой има добър план в даден момент трябва да постави приоритети в него и е, вие казахте, че имаме твърде малко време. При това положение трябва да се поставят приоритети. Кои са вашите лични приоритети, които през следващите 4 години желаете наистина да изпълните? Това, което е, изложихте тук като план, мисля, че е по-дългосрочен план. Е, цифровият свят обаче е белязан от скоростта и бързината и е, може би, е, що се отнася до европейската политика и промените в нея, това е по-бавен процес. Затова ви питам какви са личните ви цели през следващите 4 години. И второ, всички колеги казаха, че преди да се говори за цифрова революция, ще трябва да се инвестира за инфраструктурата. Приключвам. Вие сега сте част от състава на комисията, вие е, сте при избора, ако мога така да се изразя, така че можете ли да ни посочите някои вътрешни данни, дали е истина, че голяма част от сумите е, по плана Юнкер ще бъде инвестирана в е, широколентовите връзки? Благодаря. Е, Благодаря много. Господин комисар, след тази ентусиазирана и професионална дискусия отново ви давам думата. Уважаеми дами и господа, Въпросът е колко време да си отделим, колко експертиза да привлечем, колко специалисти да изслушаме, колко научни въпроси да решим и как въпреки това да станем по-бързи. Основният регламент за защита на данните беше разработен от госпожа Рединг преди две години и половина и прият от комисията и от съвета беше блокиран а, продължение на две години. Това блокиране обаче не носи нищо добро, няма никаква полза от него. Така че трябва бързо да се възлагат мандати, трябва да има бърз процес а, на консултиране между докладчиците от парламента и съвета. Ще ви дам един втори пример. Когато а, за някои законодателни актове три пъти в годината провеждаме заседания на съвета, през изминалия ноември в съвета аз бях участник в едно такова разискване и ако след това през април за това време обаче имаме шестима нови министри поради смяна на шест правителства. Значи от 22 държави членки идва генерален директор или държавен секретар, четат какво са им писали консултантите, седят отзад, наблюдават, после по-скоро не казват нищо или мислят нещо друго. Тези ритуали просто са глупост. За това става дума. Да, трябва да бъдем принципни, обаче трябва да бъдем и бързи и това не означава, е, че тези две неща, е, аналитичност и бързина, трябва да се взаимно изключат. Е, какво е положението от 2007-2008 година? Сега в момента правим е, процеса РАФИД. Проверяваме кое е грешно, кое се е утвърдило, кое трябва да се модернизира и какво ново да се въведе. И е, сега, втората половина на следващата година ще е, излезем с законодателно предложение и е, не смятаме едва през 2019 година да бъдем готови. Защо? Защото за тези три години цифровият свят, телевизия, Netflix, Amazon, стриминг, този цифров свят ще е, се е революционизирал още повече, което означава, че е, един човек може да спечели авторитет, когато е актуален, когато предлага актуални неща. Докладчиците, представителите, президентите, министрите една седмица трябва да бъдат събрани заедно и никой да не напуска залата, докато не се стигне до решение. Това, което е възможно при избора на папа, трябва да е възможно и в условията на демокрация. И само по този начин се печели авторитет чрез повече актуалност, чрез повече бързина. Един подобен модел можем да се опитаме да приложим и е, за цифровия сектор е, да изведем убедителните аргументи, че в този сектор трябва да се работи по-бързо, без прекъсване, е, с включване на всички е, заинтересовани лица, не само посланиците в Корепер, така че е, по този начин можем да укрепим нашия авторитет в и извън Европа в сферата на цифровите технологии, мрежова неутралност и роминг. Е, доста депутати зададоха този въпрос. Първо ви благодаря за него, защото имате наистина умни докладчици, които през последните седмици работиха много интензивно. Надявам се, е, имаме и работна закуска в съвета след две седмици, че още по време на латвийското председателство ще бъде взето решение. Люксембург е, е подготвен, е, това е следващото председателство, но ние ще трябва да използваме времето през юни. Е, по отношение на мрежовата неутралност, тук имаме прехвърляне на доказателствената тежест, според мен. Здравните услуги, медицината трябва да докажат, че цифровите операции e-health може да бъде възможно само чрез скорост от милисекунди и това трябва да гарантира и открит достъп на всеки в тази цифрова инфраструктура. Също така, транспортната индустрия трябва да докаже къде Automotive Driving или а, е, транспортна сигурност а, е, имат нужда от услуги в реално време. И а, е, това трябва да има е, превес в интерес на а, транспортната сигурност на а, европейските граждани. И ако не се а, приведат такива доказателства, а, това означава, че доказателствената тежест отива в сферата на економиката. Обаче, е, наистина е, ние не трябва да се плашим от е, доказаните факти и това означава да допълваме в посока нагоре мрежовата неутралност. По темата сигурност в киберпространството аз е, наред е, с законодателството залагам на МИС платформата, в която участват е, всички и където има публично-частни пространства. И както в генералните дирекции за вътрешна ICT, т.е комуникация с европейските органи в комисията, така и е, по отношение на външния свят. DGTB Connect е, да се създадат е, работни групи, е, групи за бързо реагиране, ако мога така да кажа, за да е, анализираме хакерските атаки върху нашите цифрови мрежи и да правим необходимите изводи от това. Тивисанг Маунт или също други атаки на тайни служби извън Европа върху нашите системи за данни и за тяхната обработка. Също така атаки е, дори върху нашите цифрови инфраструктури на тайните служби, е, които са тук в Европейския съюз. Е, точно това трябва да изостри вниманието към цифровите технологии и цифровите услуги в Европа. Беше казано, че нашата DSM комуникация – трябва да отдели повече внимание на индустриалната политика. Възможно е, обаче, след като има създаден единен пазар за автомобили и мобилност, трябва да се знае, че изследователската дейност в автомобилостроенето е нещо, което принадлежи на бъдещето и точно тук трябва да влезе в ролята си цифровия единен пазар, инфраструктура, стандарти и сигурност на данните. Това всъщност е основата за една индустриална политика, насочена към бъдещето и отчитаща необходимостите на реалната економика, т.е. връзка между цифровите услуги и реалната економика. Всъщност цифровата економика е визията, а цифровия единен пазар е една от предпоставките за нея. Е, при 5G, при е, безкабелната комуникация на бъдещето, е, има потребност от повече действия, от наваксване – в европейския бюджет, за това са отделени 750 милиона евро и е, те се реализират сега в консорциум с индустрията. Е, е, индустрията се задължи да инвестира пет пъти по-голяма сума, така че когато наваксваме, ще се приближим до Южна Корея, до Япония и целта трябва да бъде Европа в реално време да въведе 5G като Южна Корея и Япония и е, това е, трябва да стане някъде през 2020 година. Един много интересен въпрос беше въпросът за инвестициите в е, цифрови инфраструктури. Уважаеми дами и господа, е, първо тук трябва да бъдат подредени компетенциите, кой отговаря за това и каква е целта ние в много сектори на публичната инфраструктура има ясни компетенции. Примерно при пътищата, какво означават национални пътища, регионални, общински също и е, в образованието, при училищата е, се знае ясно кой какво прави, какво прави общината, региона или държавата членка. Обаче в цифровата инфраструктура е, ние имаме хаос по отношение на компетенциите и е, в рамките на плана Юнкер трябва да се реши е, какви са правомощията на държавите членки за съфинансиране от националните бюджети, какви са правата на регионите, е, какво е, може да се очаква от там като помощ, какви са и задачите на общините и какви са правомощията на Европейския съюз. Ние трябва да предложим структурни програми, които за съжаление твърде е, рядко са обект е, на съфинансиране. И мога да кажа, че е, много по-важна от е, обиколните пътища е цифровата инфраструктура и е, точно за това трябва да се е, изразходват средства. ЕЦИ през следващите дни е, ще бъдат ще представи а, е, критериите, какво можем да а, е, съфинансираме, къде можем да избегнем риска е, така че да има стимул за частни инвестиции в е, селските райони. Защо? Защото през следващите години ни е необходима паневропейска инфраструктура, която да обхваща не само големите градове на Европа, но и по-рядко населените райони. Е, защото едно училище без цифрови учебни помагала или пък електронно здравеопазване или автоматен драйвинг, всичко това има смисъл, когато нямаме а, пространства, в които няма покритие в Европа. Навсякъде качеството, скоростта а, трябва да бъдат еднакви, дали в Украина, дали в Западните Балкани или в Норвегия. Навсякъде трябва да можем да предлагаме една и съща инфраструктура. След това въпроса за критериите за а, насърчаване, за подпомагане. А, тук не е необходима техническа неутралност, обаче трябва да има стандарти за качество. Дали вектори или wireless или оптични влакна, а, тук а, трябва да се предостави всичко това на инвеститорите на държавите членки, обаче трябва да имаме качествени стандарти. Аз, а, например, не смятам, че трябва да с, с европейски средства да се пред премине от 3 мегабайта към 5 мегабайта. Трябва да има минимални стандарти и е, в тези минимални стандарти вече да е, се предвидят възможности за е, европейски действия. Госпожа Калас е, зададе е, въпрос. Е, тук ще отговоря като посоча насоките срещу дискриминацията и е, също така е, очертая отговорностите. Ще трябва да е, анализираме много точно пазара и да направим предложение дали и доколко заедно с е, разпоредбите за европейските телекоми и TV компании, дали за OTT можем да предвидим някои задължения, примерно за защита на малолетни, данъчни задължения и така нататък. Мисля, че консолидирането на телеком сектора може да доведе до по-голяма конкуренция монополи. Да, обаче днес имаме в света повече от 200 такива телеком компании. Има такива, които е, действат само на територията на една държава членка. Трябва обаче да имаме повече европейски играчи, поради което трябва да се даде възможност за консолидация на телекомите. Е, по-добре е да имаме 10 телекома, които са компетентни, отколкото 300, които действат само в определени ниши. Беше зададен въпрос за основните права и етичните аспекти. Това е много важно. Аз а, скоро бях в контакт с а, синдиката Верди и то се говори точно по тази тема. Работа от дома, мерки за повишаване на квалификацията, short skills и е, също така е, да се промени работния процес и в индустрията. И е, трябва да се направи всичко, за да може цифровата революция да проникне в е, света на труда, да носи на хората предимства и да се намалят е, или изцяло да се сведат до нула недостатъците. И когато говорим за цифровата чувствителност трябва да предлагаме достатъчна охрана на труда на работното място, на поточна лента. Трябва обаче да имаме и такава чувствителност, когато става дума за опасност в цифровата сфера. И тук вече трябва да е, сътрудничим с синдикатите, с работническите съвети, които да представят проекти за изследвания, които могат да се съфинансират от е, европейския бюджет. И е, последно, геоблокинг и преносимост и териториален принцип – трябва да е ясно, че е, принципа на един цифров е, единен пазар е, е, че нямаме вече национални граници. Обаче един основен принцип може да допуска и смислени изключения. Искам да спомена в момента три вашите публично правни телевизии, за които вие плащате такса и се финансират от националните бюджети, те е, всъщност трябва да предлагат програми само в съответните държави членки, а не извън тях таксите ще бъдат е, много по-малко основателни, ако ние се откажем от териториалния принцип от днес за утре. Втори принцип е, сега спортните съюзи, баскетбол, волейбол, но също и футболните съюзи, идват при нас и казват, вашият бизнес модел е базиран на националните пазари. Ако обаче имаме европейски маркетинг и европейска пазарна организация, тогава ХСВ Хамбург срещу Санкт Паули е, това няма да възбуди много интерес като матч, но е, Реал срещу Барса да. Е, така че ние ще трябва да изградим един истински пазар в Европа, така че да могат да се гледат и спортове различни от футбола, да се гледат и някои местни състезания. По тази причина спортните съюзи е, ще е, трябва да докажат, че наистина има такъв интерес. Това се отнася е, примерно както за вашата комисия по индустрия, така и комисията по култура също. Тук за спорта трябва да се направи изключение. След това филмите, европейските филми, в които се финансират много средства, по отношение на Холивуд просто не е конкурентно способен. Големите американски филми винаги ще доминират. Google и Netflix е, ще е, се подсмиват злорадо, когато е, европейските филми няма да се подчиняват на принципа на териториалност. Австрийските филми примерно, се финансират до голяма степен от държавата Австрия, германските от Германия. Освен това, няма един език, ние имаме 24 езика, нямаме и обща история, имаме 28 национални истории и не съществува интерес от а, а, някакви карикатурни прояви. Например, а, предаването Хойте Шоу в Германия едва ли интересува някой португалец. Точно обратното, историята на Естония едва ли ще е, интересува много ирландците или италианците. Така че, ако ние искаме да запазим нашата културна история и богатство, ние не можем от днес за утре да е, въведем е, телевизията и киното в европейски е, единен пазар. Тио блокинг, да, това е чудесно. Когато купувам нещо, преносимостта трябва да се гарантира. Когато купя нещо в Виена, трябва да мога да го купя и в Брюксел, например, един Red Bull. Но тук не трябва да изхвърляме детето заедно с водата. Аз бях на Берлинале, например, и там бяха предложени много добри решения в тази насока. Благодаря. Благодаря много на комисария Отингер. Дискусията определено беше интересна за нас. Не искам да забравяте, че ние сме винаги готови да се срещнем с вас. На нас ни трябват такива дискусии в цифровата, в областта на цифровата економика и на цифровия единен пазар. И смятам, че ние имаме едно много добро сътрудничество през последните 6 години, не само през последната година. Така че отново искам да ви благодаря. Danke Uh, uh, dear colleagues, ladies and gentlemen, we go to the coordination. Uh, дами и господа, продължаваме с uh, заседанието на координаторите и затова ще помоля всички от вас, които не са свързани с